Muy buenas tardes. Les agradezco que tomen asiento. Добър ден на всички. Бих се радвала, ако заемете местата си, за да започнем заседанието. A ver, por favor. Muchas gracias. Сеньора комисария. Моля. Благодаря ви, госпожо комисар. Госпожи и господа евродепутати, госпожи и господа, колеги, най-напред искам най-топло да ви поздравя с добре дошли в Европейския парламент. Това е интер парламентарно заседание, което в моите очи е изключително. По различни причини, но ще се спра на две от тях. Първо, то е изключително, тъй като в тази зала сме събрали 45 членове на парламенти от 26 различни национални асамблеи в общо 21 държави членки на Европейския съюз. Това само по себе си е достатъчен брой, за да бъдем извънредно удовлетворени и за да бъде заседанието изключително. Изключително е то и тъй като имаме възможност да обсъждаме с комисаря Даманаки. Искам да използвам тази възможност, за да й благодаря за присъствието и днес, за това, че положи усилие да освободи време за нас. Нашата дискусия е с фундаментално значение във възлов момент а, от развитието на общата риболовна политика. Ще разсъждаваме за това как тя да изглежда в бъдеще и резултатите от тези обсъждания трябва да оформят бъдещето на общата политика в областта на рибарството. Искам да благодаря на всички ви за усилията, които сте положили, за да дойдете тук и да участвате това заседание. Напълно съм убеден, че то ще бъде много полезно. Всъщност, това е много полезен механизъм, с който разполагаме. Имам предвид обмена на мнение между Европейския парламент и националните парламенти. Така а, можем да работим много добре, за да се справим максимално добре с предстоящите реформи. Без да отлагам повече, искам да пристъпя към съществото на днешната работа. Бихме искали участието да е максимално широко, да се включат в дискусиите максимален брой народни представители от различните национални парламенти. След този кратък увод ще дам думата на комисаря. Тя ще разполага с 15 минути. След което ще преминем към сесия въпроси и отговори. Малко променихме поредността, защото искахме комисаря да има възможност да отговаря на въпросите, които ще бъдат поставени от вас. Затова сме предвидели половин час за въпроси и отговори. След това комисарят, за съжаление, ще трябва да си тръгне, но ние ще продължим с различните докладчици – които са работили по различни аспекти на общата риболовна политика. Там всеки оратор ще има по 10 минути и ще разполагаме с около половин час до 35 минути за въпроси и отговори. Така ще протече работата в трите работни сесии, след което ще преминем и към заключенията. Сега за разискванията и за въпросите. Нека дам пояснение. Както казах, искаме е, да направим така, че всички да имат шанс да участват. Няма да бъде лесно обаче. За това ви моля да се вмествате в отреденото ви време за изказване. Всеки, който вземе думата, тук в парламента обикновено е, се изказва за минута, минута и половина, максимум две минути. Ако не се придържате към това време, е, ще трябва да изключваме микрофона. Мисля, че две минути са повече от достатъчно време, за да изразите опасенията си, е, да зададете въпрос, да изразите желание. Естествено, е, че можете да поставите и по-общи, по-генерални въпроси, но всеки би трябвало да има възможност да се изкаже, ако желая. За това по две минути изказвания. Такъв регламент определяме. Сега по отношение на а, заявките за изказвания. Бял, жълт, оранжев и червен са цветовете на а, малките лищета, които ще намерите на своите места. С а, бял лист ще а, трябва а, да поставяте въпроси към комисаря сътрудниците ни ще съберат белите листа, така че ще получим вашите въпроси и ще изготвим списък на ораторите. Жълтият лист е за въпроси към госпожа Родост за базисния регламент по общата селско-стопанска политика оранжевият лист е за въпроси към господин Стивенсън, а последният лист, който имате, е, е за въпроси към господин Кадек. Сега, не е, всеки от вас трябва да се чувства длъжен да зададе въпрос на всеки от листата. Ако има повече време, ще дадем възможност за задаване на допълнителни въпроси но във всеки случай искаме да се възползваме максимално добре от времето си и за това е, ви моля да се ограничавате до две минути е, изказване на човек. Естествено, че не само членовете на националните парламенти, но и членовете на Европейския парламент ще имат възможност да се изкажат. Значи ще направим така разпределението. Две изказвания от национални парламенти, едно от Европейския парламент. Така ще ротираме. Ако имате въпроси, моля да а, ги запишете на съответния лист хартия, в зависимост от това към кого от ораторите желаете да зададете въпроса си. Мисля, че без да губим повече време, трябва да дадем думата на госпожа Даманаки. Благодаря ви още веднъж, госпожо комисар. Давам ви думата. Благодаря, господин председателю. Искам да ви благодаря и за това, че организирахте тази среща и ми позволихте да се присъединя към вас днес. Почитаеми членове на Европейския парламент, почитаеми членове на национални парламенти, искам да ви кажа добре дошли тук това ми обращение е към е, членовете на националните парламенти. От минали октомври, когато се срещнахме за последен път, е, съм е, убедена, че по-широкото сътрудничество с националните парламенти само ще допринесе за реформата. Накратко, не виждам реформата да се състои без участието и то активно на националните парламенти. Затова поканих някои представители на националните парламенти да дойдат тук. За това и съм посетила някои национални парламенти в държавите членки и възнамерявам преди да бъдат прияти предложенията за реформата да посетя максимален брой национални парламенти. Например, преди време бях в Италия и се надявам, че всички парламенти ще успея да посетя. Внимателно изслушвах всички становища, които споделихте с мен, внимателно четях всички писмени позиции. В общи линии има консенсус за необходимостта от реформа. Всички сме съгласни, че трябва да преминем към един по-устойчив подход – че е, добрите и трайни економически резултати в този сектор е, могат е, да е, бъдат е, само функция на достатъчни запаси. Има общо съгласие по този въпрос и аз много се радвам на това съгласие. Разбира се, някои хора със сигурност биха искали да видят и по-амбициозни предложения. Получавала съм идеи и предложения за по-амбициозни стъпки – Други пък са съгласни е, с това, което е на лице, а трети са извънредно критично настроени. Смятат, че трябва да възприемем по-постъпателен плавен подход. Мисля обаче, че има нещо общо между всички нас, а именно, че ако правилно проведем реформата, спадът, сектора ще намалее или ще бъде обоздан. Намирам, че е, тази е, общност на интереси и разбиране между нас е много окоръжаваща. Трябва да стъпим върху този консенсус, за да се развиваме. Днес ще се спрем на някои от е, по-спорните моменти, за да имаме възможност да дискутираме с вас и да чуем мнението ви. Има критични е, така, е, идеи в няколко позиции, които получихме, предимно свързани с задължителния характер на промените. Да вземем максималния устойчив добив към 2015 година. Повечето от вас казват да, но някой искат да се добави, когато е възможно. Забраната за изхвърляне на уловена риба обратно в морето, казвате да по принцип, но се нуждаете от повече време и прозрачност. прехвърлимите концесии, има някои, които се противопоставят на тази идея, други казват да, ще я приемем, но нека не е задължителна. Днес се нуждаем обаче от по-задължителен подход в нашата реформа. Защо? Защото според мен, и обръщам се към вас, към парламентаристите, ние не можем да избягаме от политическата отговорност и да отлагаме всичко за в бъдеще, за следващите поколения, за децата си. Мнозина от вас се свързват с мен с предложение да сложим в реформата, където може, този магически израз, ако е възможно. Какво обаче означава да направим промяна, ако е възможно? Това означава, че ще направим промяната или че няма да я направим никога. Когато е възможно, може да означава и никога. Така че, когато е възможно, не е вариант. Без срокове, без конкретни цели за изпълнение на мерките, отново и отново ще отлагаме и реформата ще се провали. Такова е било положението в продължение на години, затова сега се нуждаем от някои задължителни цели. Готова съм да обсъдя с вас какви да бъдат точно тези задължителни цели. Това можем да обсъдим и можем да намерим е, някакви общи виждания, но се нуждаем от задължителни цели. Искам това да стане ясно в моята позиция още в началото на изказването ми. Зная, че е, Сроковете, които сме задали в нашия проект, в нашите предложения, са твърде кратки. Вие смятате, че са прекалено кратки. Но само това е начинът да осигурим бъдеще на нашите рибари. Спешно трябва експлуатацията да стане устойчива. Нуждаем се от прецизна пътна карта с реалистични, но конкретни жалони. Защо? Нека се изразя съвсем упростено. Ако отложим, след 5 или 10 години промяната ще бъде по-трудна. Няма да бъде по-лесна. По-трудно ще бъде тя да бъде направена, тъй като проблемите ще се натрупат и ще че сме изправени пред все по-големи трудности. Вземете, например, максималния устойчив улов максималния устойчив добив. Ако искаме да достигнем максимални устойчиви равнища за всички запаси, трябва да е, зададем срок. Някои от вас смятат, че трябва, не трябва да бъде 2015 година този срок. Аз смятам, че трябва да бъде по три причини. Първо, в доста риболовни райони бързо са предприяти мерки за максимален достъп добив. През 2009 година от 36 риболовни района само 5 отговаряха на изискванията за максимален устойчив добив. Сега са 20. На времето съветът беше съвсем негативно настроен към нашите идеи, но стъпка по стъпка успяхме да постигнем този резултат. Имаше а, а, запаси, които са предмет на свръх улов. А, да кажем, в Бискайския залив това е валидно за аншуато, в други райони е валидно за херингата, а сега състоянието на тези запаси се подобрява. Следователно е възможно да се постигне подобрение. Втората причина – когато а, отслабим натиска, много а, бързо а, могат а, да се а, увеличат печалбите, защото расте а, а, размера на рибата, а, също така расте нейното количество. А, един независим орган, фундация, наскоро ни напомни за а, огромния потенциал на доброто управление на рибните запаси. А, всяка година Европейският съюз от 27 държави членки може да печели допълнително 1,8 милиарда евро, почти тройно размера на предоставените от нас субсидии. И бихме могли да създадем около 83 хиляди работни места – една трета от сега съществуващите, ако запасите се възстановят до размера, който обозначаваме като максимален устойчив добив. В сегашните економически условия не можем да кажем това ще стане по-късно. И е, Третата причина е, – възстановяването на е, запасите от риба към 2015 година е, е юридическо задължение съгласно Конвенцията на ООН за международно морско право и Юханесбургския план за изпълнение. Ние водим в борбата за по-добро качество на околната среда и ако си вярваме, че наистина водим, трябва да се справим и с реформата на общата риболовна политика. Нека се спра на друг момент. Забраната за изхвърляне. Няма това да стане за един ден. Знам колко е трудно. Няма да го направим внезапно, уверявам ви. Зная, че трябва да има технически системи и решения. Така че постъпателен подход, да, Длъжни сме да възприем постъпателен подход, но трябва да има забрана. Общественото мнение твърдо стои против е, изхвърлянето на риба. Има над 70 инициативи за прекратяване на това изхвърляне в цяла Европа. И значи, е, или е, рибарите трябва да бъдат накарани да ловуват риба по-селективно, или пък търговците на дребно трябва да отписват от своите списъци за доставка някои видове, които са застрашени. Нямаме никакъв избор. Понякога обвиняваме пазарите, но този път самите пазари всъщност вършат работата ни. Търговците на дребно изхвърлят от списъците на своите доставки застрашените видове. И това вече става. Чрез Европейския фонд е, за риболова ще окажем подкрепа за изпълнението на подобни инициативи. Ще дадем стимули за избирателност, т.е. селективност. Нуждаем се от по-избирателни уреди. Това може да доведе до намаляване на изхвърлянето с 85%, а може би и повече в някои случаи. Тъй, че в крайна сметка се нуждаем от задължителна цел. Не можем да оставим това на предприятията. Някой може да попита, защо да има задължителна забрана? Нека си останем с доброволните системи. Да, но нека се изкажа директно. В нашето предложение, в идеите на комисията, изразът забрана за изхвърляне фигурира през последните 7 години. Нищо не става обаче. Ако вървим по същия път, след 5 години отново ще сме се събрали тук, вие ще говорите с моя наследник и отново и отново ще си приказвате какво е редно да се направи. Крайна, крайно време е да се сложи край, край, да се прекрати изхвърлянето на риба. Съгласна съм с вас, че са необходими реалистични срокове. Ще обсъдим, що е то реалистични, но се нуждаем от техническо решение за смесения риболов. Там не са решени всички проблеми. Да, ще помислим допълнително, но все пак някакви задължителни цели са ни необходими. Сега за прехвърлимите концесии. Знае, че този въпрос е силно спорен. И някои сега казват, че е, понеже съм либерал, за това прегръщам тази нова идея. Не зная дали съм либерал. Мисля, че не съм, тъй като в нашия проект на регламент за първи път изрично се признава а, обществения интерес от запазването на а, рибните запаси. А, това е обществена, публична собственост и концесиите а, са също публични. А, нуждаем ли се от концесии или не? Какво трябва да обсъдим? Трябва да обсъдим свръхкапацитета. И а, ще ми бъде интересно да чуя дали вие имате други идеи за решаване на този проблем. Също трябва да ви кажа, че сме предвидели много гаранции за държавите членки, които да бъдат активирани, ако искаме да избегнем това, от което повечето противници на нашата реформа се опасяват концентрацията на правата в едни и същи ръце. Трябва да кажем, че ако искаме да съществуват дребномащабните флотове, е, не трябва да е, възприемаме решения, при които да изолираме и да изхвърлим от пазара 85% от флотовете в Съюз. Очаквам вашата помощ. Тя е задължителна, за да е, можете вие да внушите на националните си администрации и на своите избиратели, че да се действа е спешно трябва да се разбере логиката на сроковете, които предлагаме и смятам, че след като тя веднъж бъде разбрана, убеждението ще дойде само. Госпожи и господа, аз съм напълно открита към всички предложения за усъвършенстване на предложенията, които да ни доведат по-близо до целта. Призовавам всички институции, Европейския парламент, националните парламенти, съвета да поддържат връзка а, с нас. Как е да внесем промени в нашите проекти, без да нарушим духа на Лисабонския договор и духа на реформата? Единственото, което получихме като позиция за регионализацията, беше британска позиция. Очаквам да чуем такива позиции от всички страни, за да можем да подобрим това, което сме предвидели в главата регионализация. Заключение, госпожи и господа, ако миналият опит е нещо, от което можем да съдим, липсата на строги срокове системно се използва за отлагане на необходимите действия и всъщност за безотговорно поведение. Сроковете са съществуват за да ни помогнат, за да помогнат и на операторите, за да ни помогнат на нас при контрола и да, за да знаем докъде сме стигнали. Никой не се съмнява, че пътят към устойчивостта ще бъде трънлив. Обаче решението не е в отлагането му на, на, на, на нашето стъпване на този път, защото всичко ще стане само по-сложно. Именно тук ще се прояви и а, ролята на новия фонд. Той ще помогне на рибарите да се приспособят към новите изисквания, ще стимулира местни инициативи, ще позволи на местните общности да разнообразят производствената си дейност. Ако има едно, което бих искала да запомните днес от, като послание от мен, е, че трябва да мислим първо какво може да се лови и тогава да ловим, а не да е обратно, както беше до сега през последните години. Колкото по-рано започнем да възприемем този подход, толкова по-добре, защото това е магистрала към економическото и социално благоденствие на нашия рибарски сектор и на крайбрежните общности. С времето ще дойдат и съответните резултати. 125 милиона евро, госпожи и господа, са допълнителните пари за рибарите от увеличенията на квотите. Нещо, което можахме да съществим от 2011 до 2012 година, защото сега редица запаси се управляват по-добре. Това вече е влязло в джобовите на нашите рибари. Ако можем да дадем толкова, то означава, че можем да им дадем и много повече. Важно е обаче вашите избиратели и вашите предприятия да разберат това. Благодаря предварително. Очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин председател. Е Благодаря много, госпожо комисар. Благодаря ви много за изказването. А сега нека да преминем към дебата депутатите, които поискаха думата Ан Макинтош от Великобритания. Заповядайте. Искам да благодаря и на председателя и на комисаря за тази възможност и искам да говоря за правното основание. Много се радвам, че комисарят приветства нашите становища и очаква и допълнителни коментари. Има значение дебата за Лисабонския договор и за изключителните правомощия на комисията тук. Необходима е стратегическа промяна на политиката в областта на риболова. И Европейския парламент трябва да участва в процедура на съвместно вземане на решение с съвета, за да се изменят регламентите, които разглеждаме днес – за нас това ще бъде легитимният начин да се процедира. Това е нова процедура и така ще се избегнат проблемите, които комисарят Даманак изложи пред нас, когато беше на посещение в Камерата на лордовете. Всичко това е възможно благодарение на Лисабонския договор. Всички тук имат на разположение копия от нашия документ с нашето предложение и там се уточнява правното основание. Настояваме също така, що се отнася до изхвърлянето на улова, улова максималния допустим устойчив улов, максималния устойчив улов и прехвърлямите концесии, да се борави само възосновата на научни факти. Необходимо е обаче е да се действа напред с новото правно основание, с което разполагаме. Благодаря много. Госпожа Янчева от България има думата. Уважаема госпожо комисар, Република България подкрепя предложението за мащабна реформа в политиката на Европейския съюз в областта на рибарството. Приветстваме засилването и на ролята на регионалните организации за управлението при вземане на решения, обмен на най-добри практики и максимално използване на данните от научните изследвания. Считаме обаче, че е необходимо да бъде изграден ефективен модел за сътрудничество между всички черноморски държави, участващи в освояването на запасите, с цел устойчивото им управление. Отчитаме необходимостта от създаване на действащ регионален консултативен съвет за управление на Черно море, предвид спецификата му на басейн, в освояването на чинито споделени запаси участват и трети страни и с оглед изграждане на достоверна база данни. По отношение на научните изследвания, управлението на ресурсите следва да става на база на достатъчни и надежни научни познания, в тази връзка изразявам позицията на България, че ние не подкрепяме автоматичното намаляване на общия допустим улов с 25% в случаите, когато няма научни данни, както и непременното достигане на нива на максимално устойчиви улови до 2015 година. Считаме за целесообразно въвеждането на прехвърляемите риболовни концесии за кораби с обща дължина над 12 метра от гледна точка на подобряване на устойчивостта на европейското рибарство. Напълно подкрепяме и въвеждането на забрани за изхвърлянията. Адекватното решаване на този въпрос ще допринесе за засилването на отговорността на участниците в сектора. И последно, в съответствие с принципа на пропорционалност, при приемането на реформата трябва да се следи налагането на допълнителни административни и финансови тежести за държавите членки на Европейския съюз да бъде сведено до минимум. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Миранда от Европейския парламент има думата. Благодаря много. Бих искала да задам въпрос на госпожа Даманаки. Това е въпрос, който е повдиган многократно в Галисия. Става дума за мидите. Общата е, политика в областта на риболова би искала да се погрижи и за запазването на рибните запаси, за устойчивостта на риболова и е, за организацията на риболова въз основа на необходимостите на околната среда. Затова е много важно да вземем предвид и древните рибари в Галисия, в Британия и на много други места. Този тип е, дребни рибари нямат официално статут. И за това е важно да се вземе предвид този въпрос. Аз съм докладчик от Комисията по регионални въпроси по този въпрос и се надявам комисарят да потвърди, че въпросът за дребните рибари ще бъде взет предвид и в общата политика за риболова, и от другите политики. Преди около година в Акоруния се подписа декларацията от Акоруния, в която се настояваше дребното, дребния риболов да бъде в центъра на реформата на общата политика за риболова. Има множество организации, които са активни в тази област. Необходимо е да се предостави подкрепа в рамките на фонда на Европейския съюз за риболова, за да се защитят древните рибари. И така, госпожо комисар, заедно с Европейския парламент и съвета ще предложите ли да има минимален прак за подкрепа на древните рибари? Благодаря, госпожа Алонсо от Испания има думата. Господин Алонсо, извинете. Благодаря много, господин председател, госпожо комисар. Първо, що се отнася до политиката за риболова, тя действително има е, някои положителни страни, но тъй като имам само две минути, ще се спра основно на отрицателните. Първо, ние, социалистите в Испанския парламент, много съжаляваме, че социалното измерение на рибарската промишленост не се взема предвид в достатъчна степен в този документ. Просто не се упоменава достатъчно. Социалните последици от някои от тези мерки не са достатъчно добре предвидени. Трябва да се има предвид, че напоследък запасите се подобряват, тъй като вече са, взем... са взети мерки и някои от критериите, които обсъждаме вече, могат да се прилагат по по-гъвкав начин, за да не се отразят така тежко на заетостта и економиката на някои региони в нашите страни. Затова ви призовавам по отношение на максималния устойчив улов да удължите срока за въвеждането на тази мярка. Що се отнася до намаляването на изхвърления улов, да, съгласни сме, че добре е той да се намали, но е добре е да предприемам мерките по-постепенно. Може би е, можем да говорим тук по-скоро за един период от 10 години на постепенно въвеждане на забраната. И накрая, що се отнася до прехвърляемите концесии? Това е добра идея, много добра за флотите, ловуващи дълбочинно, но същевременно в Испания поне е съвсем очевидно, че тази система няма как да се прилага без да засегне дребните традиционни крайбрежни риба. Именно за това смятаме, че трябва да попадне под компетенциите на държавите членки. Господин Нилунд от Финландия има думата. Господин председател, уважаеми колеги, е, госпожа комисар, Финландия подкрепя предложението в много голяма степен и много се радваме, че в него се говори за регионализацията. Подкрепяме регионализацията. Трябва да се гарантира обаче тя да работи добре. Именно за това регламентът трябва да даде достатъчно възможности държавите членки да решават за техническите мерки и други мерки, свързани с риболова, вземайки предвид местните засегнати и заинтересовани лица. Ето, например, в Балтийско море. Вчера, когато тръгвах от Западна Финландия, имаше половин метър лед в Балтийско море и половин метър сняг на сушата. Така че не забравяйте, че климатичните условия в различни части на Европа се различават значително. Що се отнася до прехвърляемите концесии, мисля, че решението за тях трябва да се вземе на ниво държави членки. Те са доказали своята полза за големите рибарски предприятия, но има много ситуации, в които са трудно приложими. Що се отнася до задължението цялата ловена риба да се стоварва на сушата? Как точно ще се прилага е, това задължение? Как ще се гарантира неговото изпълнение? Все още този въпрос няма отговор в Балтийско море. И накрая, но не на последно място, изключително важно е бюрократичната тежест да бъде избегната възможно най-много, що се отнася до древните рибари. Благодаря госпожа Гарсия Иеро от Европейския парламент. Благодаря много, господин председател. Нека първо да поздравя комисията за подетата инициатива. Много е добре това, че са поканени депутати от националните парламенти тук. Това е от полза за всички. Въпрос към комисаря. Както знаете, госпожо комисар, изпасвате делегация в Европейския парламент. Подкрепя реформата в голяма степен. Имаме някои малки възражения Работим по тяхното формулиране и те ще влязат в крайния доклад. Имаме и някои притеснения. Целите на реформата са повече от една – Защото не можем да говорим само за околната среда тук, трябва да говорим и за социално-економическите въпроси. А, така че имаме твърде много аспекти, които са засегнати от тази политика. И те не трябва да се пренебрегват. Затова трябва постоянно да поддържаме връзка с представителите на отрасъла. Ако ли не, реформата ще остане на хартия. За да стане това възможно, за да не се провалим за пореден път, трябва да се договорим по въпросите за свръхкапацитета на риболовния флот, за нерегулирания и недеклариран риболов и разбира се трябва да говорим и за графика, за разработването на конкретните зони и региони. Не може да се работи по един и същи начин Средиземно море и в други морета. Затова трябва да подхождаме гъвкаво, гъвкаво към мерките и да имаме предвид, че говорим за качеството. Говорим също така и за потребителя. Европейският потребител на практика потребира, извинявайте, потреблява 75% вносна риба. Тоест, трябва да имаме предвид и търсенето. 135 милиона евро бе една сума, която бе спомената. Не мисля, че това е достатъчно за тази амбициозна реформа. Има ли други механизми? Намираме се в период на криза. Отрасълът е в криза и трябва да направим нещо, така че реформите да се погрижат и за големите притеснения на хората. А именно, как можем да насърчим дребното рибарство и да се погрижим хората да запазят и хляба си, и морската среда. Мисля, че няма как а, да давам думата на повече колеги. Е, последна има думата госпожа Делок от е, Френския парламент. Заповядайте. Благодаря, господин председател, Господин, госпожо комисар, аз трябва да изразя несъгласието си с голяма част от предложеното във вашата реформа. От 90-те години насетне във Франция се изпразват рибарските лодки, а вие ще отстраните над две трети от рибарите и от техните лодки а, с тези прехвърлими концесии. И то само за три години. Въпросът не е в свръхкапацитета, а в запазване на съществуващия капацитет, за да може да оцелее дейността. Да, трябва да оцелее дейността не би трябвало да се върви в посока към намаляване на рибарите. Вие никога не засягате във вашите предложения социалните въпроси, а само гледате от позицията и камбанарията на пазара. Днес Въпросът не е инвестициите, както беше през 81-91 година, а сигурността на корабите, условията на труд. Днес вече не можем да запазим тези условия, които съществуват в момента. Също така има а, риболовни зони с много специфики. А, там се нуждаем от а, специфичен подход, а, разнообразие в подхода, който трябва да бъде съобразен с разнообразието на биоразнообразието. Не трябва да говорите само за рибата, но и за рибарите, за подялбата на ресурсите, защото трябва да бъдат едновременно и еднакво спасени и рибите, и екосистемите, и рибарите. Русо Камера депутата за Италия. Благодаря много. Сега господин Русо от Италианския парламент. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Бих искал първо да ви благодаря, че организирахте този дебат, за да можем на базата на повече информация да направим по-добър избор. Макар и накратко, вие казахте какво точно може да накара хората да се съгласат и какво ще ги разделя по отношение на реформата в ОПОР. Да, наистина, ние трябва да не забравяме за конкурентноспособността, за конкуренцията, която съществува и в същото време да не забравяме, че продължение на милиони години са съществували рибите и те а, всички са полезни за околната среда, за природата, а не, и не трябва да защитаваме само онези, които са от промишлено значение, защото устойчивостта не може да се дели на устойчивост за едни и неустойчивост за други. Ето защо регионализацията ще помогне много за спецификите за запазване и подсилване спецификите на отделните райони. Средиземноморието, например, то е регион, в който също има разнообразие на климат, на рибни запаси, на начини за риболов. Трябва да се постигне обаче за всички максимален устойчив улов. Устойчивостта на запасите означава, че макар и по разли... използвайки различни средства, трябва да постигнем едно и също, а не да създаваме невъзможни условия за функциониране. Може да има интересни иновации, но тези иновации има опасност да останат само в ръцете на големите риболовни компании и да не се отварят много възможности чрез новите иновации за дребните рибарски единици. По този начин кредиторите, банките също може да вземат в ръцете си рибарството и то най-вече сред дребните рибарски предприятия. По този начин нещата могат да се променят. Забраната на изхвърлянето на улов и поредица от други неща са много важни и за това, госпожо комисар, бихме искали да чуем малко повече подробности а, от вас за това. Благодаря. Аз съм от Шотландия. И бих искал да подчертая, че географските и други уникални характеристики са реалност за рибарството и в нашите е, рибарски риболовни а, зони. Ето защо децентрализацията и регионализацията са изключително важни. На базата на многогодишния си опит, нашите рибари могат а, да покажат, че въпреки централизираните и като че е ли полезни за всички разпоредби по отношение управлението на рибарството за Европейския съюз, се оказа, че а, някои доста негативни развития се получиха. Ето защо е необходимо а, правното а, рамкиране да бъде такова, че да даде възможност за общите елементи и за специфичните елементи. Е, за да не се оказем в идиотска позиция, а може би вече сме в нея, да искаме да направим нещо, а, което според нас само би донесло повече ползи, отколкото друго нещо, което е правено по различен начин в продължение на стотици години и е изхранвало много хора. Ето защо тълкуването на съществуващите договори е нещо изключително важно, но за производството в сферата на рибарството, този целият сектор може само да спечели от децентрализацията. Благодаря ви. Благодаря. А сега господин Папа Георгия от гръцкият парламент. Благодаря много, господин председател. Бих искал да благодаря на господин госпожа комисар за това, че, че върши толкова много работа и с много ентусиазъм. Но ние очаквахме малко повече от социалните аспекти да бъдат засегнати в нейната презентация, защото това е много голям, т.е. многоброен сектор като хора за някои от държавите членки. Но трите въпроса, които а, засегнахте, ние също имаме някои резервации. Пазара наистина трябва да функционира ефективно, но ние не трябва да забравяме какъв ще е дългосрочният ефект. По отношение на изхвърлянето на улова, знаете, че а, хиляди а, кораби, корабчета и лодки излизат от стотиците острови на Гърция в а, морето. И те ловат по няколко килограма на ден. Как ще се контролира а, това? А, дали да изхвърлят а, улова или не? Това е неприложимо, практически невъзможно наистина въпроса за регионализацията а в опор е изключително важна. Но ние трябва да намерим и начини за прилагане на тази реформирана политика, защото най-важното във всяка една политика е да се постигнат резултати. Ето защо ние имаме някои резерви и вие ги знаете, госпожо комисар. Ние сме написали всичко на хартия а, отразили сме и думите на онези в нашата страна, които а, се занимават с рибарството а, по професионален начин от различни аспекти и се надяваме, че ще се обърне повече внимание и на крайбрежното защото крайбрежните води изхранват много хора в средиземноморската зона. Да, аз сега сега от Европейския парламент. Госпожо комисар, доста критики вече има по отношение глобалността на някои решения, но има две основни грешки тук. Първата е да се мисли, че опор е въпрос е, е концентрирана само върху запазването на рибните запаси. Не, тя обхваща и означава много повече неща. Нека да не пренебрегваме политическите и социалните елементи. Нека също така а, да се обърнем с лице към проблема за прехвърляемите е, риболовни концесии, е, защото с тях се спекулира. Либералните идеи обаче едва ли ще помогнат много, защото ние трябва да следваме в, с реформата това, от което се а, нуждае сектора и тези предложения, които са направени, трябва из основи да бъдат променени. Вие казахте, че 80% от риболовните кораби ще бъдат изключени от тези прехвърляеми права. Знаете ли а, какви са количествата на рибата, която е разтоварена на сушата? И как ще, повли... ще бъде повлияно това количество? Нека да не бъдем а, тесногледи, нека да разширим погледа си и да разширим дефиницията не само да обхваща размера на риболовните съдове, а до, а, какви са съоръженията рибарските, които ползвате, колко ще се консумира от улова в прясно състояние, колко ще се преработва – и поредица от други специфични елементи, които определят много от полезността на улова. И още един въпрос, който е последен, господин председател. А, госпожа комисара а, предлага наказания за държавите членки, които не представят данни, така както се изисква от тях. Готова ли е комисията да включи и участието на комисията в събирането на данни, защото а, Лисабонския договор посочва, че комисията няма вече ексклюзивни права, следователно всичко трябва да се разпределя. А, съжалявам, но вие а, прекалихте, отидохте далеч от времето. А има още 8 записали се за, за въпроси и ако позволите, останалите въпроси ще ги зададем на другите оратори. А сега от Полския сенат. Благодаря, господин председател. Когато стане дума за това какво прави полското правителство по отношение на опор, трябва да кажа, че като цяло я подкрепяме реформата. Но има някои детайли, а, по които ние имаме известни съмнения. И аз говоря от името на полските организации на а, рибарите, защото те се, са притеснени от забраната за изхвърлянето на улов, но ние трябва да сме прецизни, прецизни по отношение на всички свои решения и дефиниции, защото тради... традициите в рибарството са много отдавнашни и са функционирали добре. А, рибарите трябва да са там, трябва да ги има в сектора на рибарството, за да има и такъв сектор. Също така, а, те се чувстват заплашени а, от някои от елементите на реформата. Ето защо те не трябва да бъдат, тези елементи не трябва да бъдат задължителни. Различни нови а, разпоредби се въвеждат, а забравяме като че ли за конкурентноспособността. Ние трябва да слушаме нашите нашите специалисти в сферата на рибарството, които на место а, изпитват всичко това на гърба си. Надявам се, че а, госпожа Даманаки ще вземе предвид а, това, което предлагаме. Благодаря ви. Както вече казах, мисля, че остана все пак, макар и малко време, за отговор. Да, ще се опитам да бъда много кратка, защото всички ние страдаме от липса на време, пък имате и други докладчици. Само няколко разяснения. Първо бих искала да благодаря за всички изказвания, защото те бяха по същество и очевидно националните парламенти са обърнали внимание на предложението за реформа, дискутирали са я и а, се надявам да можем заедно да поработим по детайлите. В рамките на Лисабонския договор ние а, а, аз не смятам, че аз съм човека, който може да разисква а, дали договора е глупав, какво а, е променил и така нататък. Не, ние си имаме а, своите а, задачи и рамките, в които можем да действаме. В рамките на договора аз а, а не мога да направя нищо различно, освен да взема предвид вашите предложения и да ги приложа в някаква форма. Верно е, съгласна съм по другия въпрос, че а, рибарството като производство се развива по много различен начин в Финландия, в България, в Полша, в Обединеното кралство а в Италия или целия средиземноморски басейн. Да, така е. Ето защо ние искаме да се а, осъществи регионализация. Да използваме всички възможности, които ни дава договора, за да дадем възможност до възможния максимум на държавите членки да взимат решения. Много голяма е промяната по отношение с въвеждането на регионализацията. Много от вас искат по-амбициозни предложения, но много ви моля, а не дейте да пренебрегвате нещата, които се случват под настоящото предложение в Бал... Проблема е само а, този, а именно, че държавите членки ще го прилагат само ако са съгласни. Прибалтийските държави имат много добра култура на сътрудничество. Много е важно за държави като Германия, Полша, Финландия, те могат да дискутират и да решават заедно. Можем ли да отидем по-далеч? Да, аз бих приветствала. всичко, което е в рамките на договора. Вече съм получила а, становището на британския парламент. А ние ще го преценим, ще го анализираме и ако е възможно в рамките на договора, ще го приема. И това се отнася до всички ваши предложения, които са в съответствие с договор. Надявам се, господин председател, че парламента ще хареса идеята за регионален консултативен орган за отделните региони, включително и за Черно море. Така, свърхкапацитета много важна тема. Съществува ли или не? Имаше въпрос от френ... представителя на Франция. Вижте, ако разгледаме Бретан и тази част от крайбрежието, ще видим, че може би няма. Била съм там и мога да ви кажа, че там свръхкапацитет няма. Но когато говорим за френския флот, има огромен брой огромни по размер риболовни кораби във Франция. Не говорим за дребните рибари, говорим за огромни а, риболовни кораби, за които са платени милиони долари от дънакоплатците. Не говорим за бедните рибари или за дребните рибарски корабчета. ако решим да изключим малките риболовни кораби, ние ще трябва да изключим 80%, 80% от риболовните съдове, но 60% от а, разтоварванията ще бъдат изключени, защото 20% от риболовните съдове разтоварват 60% от улова. Това е реалността. Няма какво да се лъжим. Не мога да разбера как социалисти, комунисти или либерали или какви там не могат да разберат, че 20% от нашите риболовни кораби а, ловят 60% от а, улова, който се разтоварва това можем да си го разискваме и по-нататък. Но не трябва да имаме еднакво третиране спрямо най-големите риболовни кораби и спрямо дребните рибарски корабчета. Имаше дискусия по отношение на дефиницията на дребните рибарски корабчета. Доста е а, а, лимитирана дефиницията до 12 метра и без а, съоръжение за влачене. Това беше а, дефиницията. Да, имаше критики по отношение на тази дефиниция. Нека да ви обясна няколко неща. Имаме нужда от много ясна и много лесна за контролиране дефиниция – ако а, включим в дефиницията а, разстоянието от брега, до което може да се лови риба, или подобни по-дребни неща, тогава как ще го контролираме всичко това? Ние не можем да добавим допълнителни параметри тук. Нещо друго трябва да имаме специално третиране и а, специално финансиране за дребните рибарски съдове. Това специално третиране ще означава 80% от, нашите, от всичките наши риболовни кораби. Еми, това означава, че нямаме политика – ако ще покрием 80 или 90% от риболовните кораби, това означава липса на политика. Така че бих искала да а, ви убеда да запазим тази дефиниция. Имаше едно предложение да заделим отделни средства за дребните рибарски съдове. Ние обаче трябва да го разискваме с държавите членки, защото ако трябва да съм откровенна, ще ви кажа, че много държави членки не са съгласни да има специфично третиране на дребните рибари. Така че а, мястото за маневриране и договаряне не е кой знае колко голямо тук. Аз ще ви предложа, вие ще решавате в пленарна зала, в съвета. Ако има по-добро решение, ако има по-добро решение, нека да го намерим. За момента дребните рибарски съдове са такива. Имаме а, специфично третиране. Говорим за по-различно финансиране и така нататък ние нямаме намерение да позволим на банките да интервенират тук. Говорим за концесии, за държавите, държавните, е, държавната собственост върху рибните запаси за да се дава за определен период от време разрешително на корабособственик, е, корабособственик да ловува за определен период от време. И това са неща, които е важно да разискваме. Ние обаче не говорим за банки. Абсолютно не не говорим за фондове и за каквото и да е друго. Говорим за собственици на рибарс... риболовни съдове и правото им да търкуват при много стриктни условия. Това е предложението, но в крайна сметка ще видим какво ще каже съвета и парламента. Добре, бюрокрацията, бюрократичното бреме. Да, съгласна съм, че бюрокрацията трябва да се съкръщава, да се намалява. Ако имате конкретни предложения, моля, отправете ги към мен. С удоволствие ще ги приема. По отношение изхвърлянето на улов, имаме нужда от е, известно време. А, бих приветствала реалистичните ви предложения. Трябва да намерим обща почва, а, за да решим проблемите. Нека да бъда а, честна с вас. Какво се случва в Средиземно море? Не кой знае какво голямо количество а, от улова, което се изхвърля. Има смесен улов. И там няма изхвърляне. Обаче в северните морета се изхвърлят много по-големи а, количество от улова. Аз идвам от средиземноморска държава и мога да кажа, че ние ядем а, малки рибки, подрастващи екземпляри. Ние обичаме да ги ядем и ги ловим. Ето защо в Средиземно море има а, такова негативно отношение към забраната на изхвърлянето на улов, просто защото има голям пазар а, за а, малки октоподчета и а, калмари и така нататък. Те обаче имат право да се възпроизвеждат. Тези запаси трябва да получат шанса си да оцелеят и да се множат. Трябва да работим заедно, за да прекратим пазара с подрастващи риби и аквакултури от Франция, от Италия. А, имам, чуд, а, получих чудесни идеи, ние имаме прекрасни дискусии. Можем ли да намерим решение? Искам да го видя. ако имате такова, предложете го. И последната ми бележка по отношение парите и финансирането. Това, което се опитваме да направим е, че искаме да имаме по-добро разпределение на средствата, за да постигнем по-добри резултати. Това е общата идея. Не казваме, че няма да модернизираме флотовете си. Не ще отпуснем средства за модернизация, но не и увеличаване на капацитета, на свръхкапацитета. Няма да даваме средства а, за по-мощни двигатели, а, а за по-съвършенни съоръжения за самото лов, ловене на риби, а за по-доброто обучение, за квалификацията на хората, които се занимават с това. Ето за това ще даваме пари, а няма да ги отпускаме, за да се строят все по-мощни и по-огромни риболовни кораби, защото парите на дънакоплаците са твърде скъпи. Проблема идва от свръхкапацитета – милиард евро бяха отпуснати и ние сме с същият таван на капацитета. Значи трябва да намерим други начини. Какво ще правим? Ще помогнем на нашите рибари да преминат по-спокойно през този преходен период. Нашата реформа цели подобряването на качеството, защита на запасите, създаване на възможности за финансиране, по-добро финансиране на професионалните организации, на местните организации. Всичко това има своите текстове в законодателството. Да ви дам няколко примера. Тази година 135 милиона евро ще бъдат а, предоставени, защото сме постигнали в, сред, в Средиземномерието, в Балтийско море а, максималния устойчив а, добив. И това идва да покаже, че когато работим заедно, можем да, да генерираме повече средства и по този начин да подобряваме състоянието. Мисля, че имаме нужда от добро сътрудничество, за да помогнем на рибарството. Знаете, аз съм от страна, която има много проблеми поради кризата. Аз не съм извън света. Гърция е в средата на един циклон, в окото на циклона. Но единствения начин да се решат проблемите, а не да се придържаме към старите си практики, защото те не са добри за мнозинството от рибарите, е да се направят промени, реформи. Съжалявам, господин председател, че а, толкова дълго говорих. Много съм доволна от всички предложения, които ни направихте. А, отворена съм за нови такива предложения. Пращайте ни ги. Ще ги разискваме. Надявам се, господин председател, че ще можем да дискутираме отново заедно тези важни въпроси. Радвам се, че се срещнах с представители на националните парламенти. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви, че бяхте с нас днес. Надявам се да продължим диалога си. Y sin más, continuamos, que aquí siempre falta el tiempo, como ustedes pueden comprobar. И без по-нататъчно отлагане, виждате, че времето ни изтича. Нека преминем към първата сесия – реформа на основния регламент. Искам да дам думата на госпожа Улрике Родост, докладчик. Тя ще говори 10 минути, след което ще преминем към задаване на въпроси и даване на отговори. За сега сме събрали 20 въпроса към госпожа Родост. Председателят в такъв случай е, е на мястото си, за да е, прекъсва хората, когато се простират прекалено много в изказванията си. Сега, госпожа Радост, благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, особено удоволствие е за мен да е, бъда заедно с толкова много национални експерти, за да обсъдим реформата на общата риболовна политика. Общата риболовна политика е, в миналото е, беше предмет на работата на изпълнителната власт. Комисията и правителствата на държавите членки я оформяха. Не е тайна, че резултатът от политиката е, до тук не е кой знае колко добър. Много са причините. Една от тях, вероятно, е, че правителствата и държавните служители, които работят за тях, може би твърде малко са заинтересовани за промяна, от промяна. И е, правителствата не желаят да мислят по-европейски. Е, можем е, да е, разработим е, добра риболовна политика само ако мислим в общо европейски план. Защото рибата не признава националните граници. Затова и ни е необходима обща риболовна политика. Ние в комисията сме за реформата. И то за смелата реформа. Участието на Европейския парламент е уникална възможност за провеждане на амбициозна и качествена реформа, но ние не можем да я постигнем сами. Вашата подкрепа като национални парламенти е изключително необходима. Трябва да работим заедно и да направим така, че националните правителства да не преследват сляпо само националните си интереси. В крайна сметка политиката трябва да е еднакво добра за цяла Европа. Искам сега да предложа един коментар върху законодателния процес в началото на май ще е, представя проекта на своя доклад. В него ще се съдържат изменения, които ще предложа към първоначалния проект на комисията. Колегите ми също ще внесат изменения. През юли, след като проведем необходимите обсъждания по измененията, ще проведем гласуване в комисията по проекта на доклада. Изготвил съм работен документ, в който съм очертала основната схема на бъдещия си доклад. Този работен документ е само само първоначална основа е, за обсъждане. Ни повече, ни по-малко. Е, много е, бих се радвала, ако чуя предложения, включително и критични бележки по този работен документ, тъй като със сигурност това ще допринесе за неговото подобряване. В този проект, който съм нахвърляла сега, се съдържат 35 предложения, те са дадени в получер включително и за максималния устойчив добив. Не трябва да бъдем абсолютно амбициозни, но като основна цел трябва да си поставим растежа на биомасата на ниво максимален устойчив добив към 2015 година е, запасите трябва да са нараснали до максималния устойчив добив, когато това е биологически възможно, защото за някои запаси няма такава биологическа възможност. За това, когато е, си поставяме целите, не трябва да бъдем прекалено амбициозни, казвам. В смисъл, че не трябва да се отнасяме нереалистично. По отношение на задължителността на предложенията, предлагам е, към 2015 година да намалим смъртността на рибите е, с оглед нивото на максималния устойчив добив. Това е възможно за всички запаси. И е разумно, защото колкото по-бързо дадем възможност на запасите да се възстановят, толкова по-бързо ще се възстановят и количествата за улов. Е, за известен преходен период добивът трябва да бъде съкратен. При някои запаси това съкръщение ще бъде драстично е, в този преходен период някои риболовни зони и някои рибари ще бъдат много зле засегнати но е, и, и, и тук трябва специално внимание да отделим, е, защото е, не трябва да допускаме да останат хората без работа. По отношение на забраната за изхвърляне, трябва да кажа, че тя ще доведе до разтоварване на по-големи количества улов, второ до по-добро управление на улова и е, трето, до подобряване на статистическите данни. Но е, тази забрана трябва да бъде осъществима. Не трябва да се допуска нейното превръщане в контрапродуктивно задължение. И е, за това предлагам забраната да се въведе за риболовни зони, а не за запаси. Така съответните риболовни зони и предприятия могат да се приспособят към правилата, а тези, които най-силно е, са засегнати от забраната, могат да бъдат освободени от изискванията, ако тяхното спазване би се оказало пагубно. Забраната за улов трябва да се прилага обаче като принцип. И, както казах, отделни риболовни зони могат да бъдат изключени от прилагането на тази забрана, но не трябва не прилагането на забраната да се превръща в правило. Тези предложения, които се съдържат в, наш, в мой работен документ, е, трябва да поставят началото на дискусия. И заедно с съвета трябва да се опитаме да въведем една логична и справедлива система. Големият въпрос е, е свързан е, с прехвърлимите концесии за риболов. Тук трябва да намерим интелигентно решение, тъй като има много убедителни предимства системата на индивидуалните квоти. Говоря за индивидуални квоти, а не за индивидуални прехвърлими квоти. Тъй като квотите, които се създават е, и въвеждат от държавите членки, могат да бъдат контролирани индивидуално по-добре, отколкото ако съществува една обща национална квота. За определено време някои риболовни е, зони ще трябва да бъдат е, закрити е, за. Е, е, всички риболовни предприятия, което не е кой знае колко смислено. Е, освен това, трябва да имаме предвид, че не трябва да създаваме е, такива мерки, които да стимулират хората да излизат пряко сили в морето, дори при лоши метеорологични условия и да осъществяват дейността си с риск за самите себе си. Мисля, че е, прехвърлимостта може да бъде задължителна само ако стои въпрос с свръхкапацитета. И държавите членки не правят нищо за намаляване на този свръхкапацитет. Преди всичко, тук се нуждаем от ново определение на понятието свръхкапацитет. Значи, е... В момента говорим за мощност на двигателя, за дължина на риболовния съд. Обаче е, способността ви да е, ловите риба зависи и от наличието на запас, както и от уредите, които използвате. Е, на второ място, там където има масивен свръхкапацитет, трябва да съществува задължение за неговото намаляване. В много случаи естествен отговор на ситуацията е да се въведат прехвърлимите концесии за риболов. Ако държавите членки могат да докажат, че е възможно намаляване на свръхкапацитета, а, без да се а, използват прехвърлими концесии, а, тогава те трябва да бъдат освободени от изискването за прилагане на тези концесии. Така че не следва да бъдат прехвърлимите концесии е абсолютно задължение, но това може да не бъде абсолютно задължение само под условие, че се а, е, докаже а, е, ефективното наличие на други възможности за намаляване на свръхкапацитета. Е, трябва също да разширим участието на всички пряко засегнати в приемането на политическите решения. Затова предлагам заинтересованите страни да бъдат привлечени към обсъждането на предложенията на комисията за многогодишните планове. Регионалните съвещателни съвети трябва да играят по-голяма роля, но при условие, че се защитават и интересите на потребителите, и на производителите, и на рибарите. Държавите членки, които приемат мерки на национално равнище, трябва да бъдат длъжни да сътрудничат с, трети, с други страни. Като тази координация следва да бъде координирана от Европейската комисия. Като парламентарна комисия ние ще се допитаме до правната служба на парламента, за да проучим дали можем да запазим първоначалната система а, или не. Би трябвало а, максимален брой а, а, решения а, да бъдат сведени до нивото на крайбрежните общности, които не могат да очакват всичко, което ще правят да бъде решавано от Брюксел. Сега за Средиземноморието би трябвало да се подходи специфично, тъй като тук риболовът е доста различен в сравнение с други райони. Повечето от риболова е крайбрежен. Структурата на флота е много по-различна, отколкото в други риболовни райони. Много повече са малките съдове. И за това трябва тук, за този регион, да предвидим допълнителни конкретни мерки. Можем да въведем, например, задължение за, за изграждане на мрежи между районите, в които се ловува определен вид риба. И също така можем да предвидим мерки за устойчиви аквакултури. Искам да кажа, че всички, които се изказаха от националните парламенти, в смисъл, че трябва специално внимание да обърнем на дребномащабния риболов, са прави. Тук се нуждаем от ново определение. Що е то древномащабен риболов? Непромишлен риболов, почти така аналогичен на риболова, извършен от салове и съвсем малки лодки. Необходимо ли е да се ограничаваме само с големината на лодката, нейната дължина, например, когато преценяваме дали риболовът е дребно или едромащабен? Може би трябва и размерът на предприятието да се вземе предвид на търговската дейност. И тук трябва да се консултираме с държавите членки. очаквам вашите мнения. Те много ще ми помогнат при изготвянето на моя доклад, но очаквам и бъдещи срещи. Някои от вас вече са били на среща с мен и очаквам да проведа срещи и с останалите. Председателят, благодаря много, госпожо Родост. Без да отлагаме, нека преминем към въпросите въпросите и отговорите. Още веднъж повтарям, моля придържайте се стрикно към определеното ви време за е, изказване. В противен случай няма да можем да се вместим е, в времето, което ни е дадено за заседанието. Господин Ларсен от Швеция. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да кажа, че подкрепям комисията и нейните предложения. Европейската риболовна политика е необходима а, заради социално-економическите и екологични приоритети, които трябва да зададем и заради факта, че а, над 80 от видовете са предмет на свръхулов. Никой не може да стои на три е, крака едновременно. Първо е, трябва да вземем предвид екологичните аспекти, след това социално-економическите, но не можем да вземем нито един от тези два вида аспекти предвид, ако няма риба в морето. За това трябва да почнем от е, екологията, от околната среда. В 2015 година може би е добър срок, за да се подобри състоянието на запасите и да се направи економически рентабилен риболовът. Не можем обаче е, да е, си приказваме е, хубави пожелания, трябва да бъдем конкретни. Съгласен съм с госпожа Родост и с начина по който тя се стреми да постигне резултата. Забраната за изхвърляне на част от улова в морето според нас трябва да бъде въведена. Ако има прилов, просто трябва да се опитаме да намерим решение да се справим с сваление на брега прилов, а не тази риба да се връща обратно в морето. Благодаря ви. Сега давам думата на представителя на Астрия. Благодаря, господин председателю. Госпожо Родост, много съм ви благодарен за разискванията, на които поставяте начало. Ние сме страна без излъз на море, обаче консумираме и рибни продукти и продукти на аквакултурите, така че тази реформа много ни засяга. По отношение на увеличаването на биомасата към 2015 година, ние сме убедени, както каза и комисарят Даманаки, че е, добре е зададен срокът и всички трябва да се опитат да го спазват. Мисля, че ще бъде е, сам единствено интелигентно да се опрем върху биологичните възможности. Освен това, е, трябва да бъдат създадени е, планове за управление на отделните видове, като разбира се общият срок за изпълнение на тези планове да бъде 2015 година. Също сме длъжни да предприеме мерки за ограничаване на свръхкапацитета. Също така предлагаме а, е, в тази връзка по а, е, мярка 18 да бъде предвиден срок за привеждане на флота в съответствие с целите. А, е, добре е, че си задаваме цели, но време е вече и да ги постигнем. Що се отнася до дребно мащабния риболов, само мога да подкрепя вашите цели, защото този риболов генерира продукти с високо качество. Ние в Австрия като потребители сме силно за по-нататъчното съществуване на този тип риболов. Наистина продуктите от него са с много високо качество. Тези нормативни изисквания трябва да зададат изи... стандарти за качество, насоки за качество. Това ще бъде много важно за бъдещето на устойчивия риболов в Европа. Благодаря, господин Милан. Благодаря, господин председателю. За две минути две неща ще кажа. Първо, е, нещо, което липсва и второ нещо, което не работи. От тази реформа липсва морето. Говорим за рибари, за риби, за цели, за инструменти, но не говорим за морето. Мисля, че трябва морето да го включим в това, което говорим. Тоест, трябва да гарантираме, защото морето да произвежда повече, да дава повече. Това е ако желаете един подход базиран на екосистеми. Не говоря изключително за подход ориентиран към максималния устойчив добив. Значи, е, трябва парламента да добави нещо за създаване на условия, така че морето да бъде в състояние да ни дава повече. Например, можете да а, определите а, времето, а, в а, което не може да се ловува за съответния район, в който не може да се а, ловува. И можете да обвържете всички тези райони през съответните периоди. Това ще представлява фундаментална промяна. Струва ми се, че е, тази идея в момента отсъства от нашата работа. Второ, елементът, който няма да сработи. Изобщо не е доказано, че ще даде резултат това предложение. Изграждането на пазар на прехвърлими пара е, – е, прехвърлими права. Това а, може да намали риболовното усилие, се казва. А, прави се опит в този смисъл, но там, където този опит е реализиран, а, резултатите са трагични. Всъщност концентрацията се е увеличила. И а, отдалечаването от традициите, от историческите дадености, от социално-економическите изисквания е тотално. Комисията не ни е отговорила. Някой измерил ли е благотворния ефект от ограничаването на тези прехвърлими права? Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожа Радост, имам три въпроса, свързани с казаното от вас. Първо, по отношение на максималния устойчив добив. Нека отново да подчертая казаното и от други колеги да се наложи максимален устойчив долов, добив през 2015 е, година не е възможно без да се пожертват важни социално-економически придобивки. Мисля, че 2020 година е най-ранният момент, в който може да се въведе този максимален устойчив улов във връзка с поразумението от е, Копенхаген. Също така не се споменава никъде концепцията риболовно усилие. Няма как да се постигне устойчивост в дългосрочен план с система, в краткосрочен план всъщност, с система от прехвърляеми концесии защото те може да са полезни в дългосрочен план, но в краткосрочен няма как да са полезни. И така, не е ли добре да се включи и наблюдението на риболова сред списъка на усилията за и мерките за консервация? И накрая по отношение на прехвърляемите концесии. Смятаме, че би било добре управлението на риболова да се доближи до един европейски пазар, т.е. да няма забрана за обмен между държавите членки. Защото в крайна сметка трябва да има свобода на установяването. Благодаря, господин Гарсия. Госпожа Ерге от Френския сенат има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички ние сме съгласни по въпроса за устойчивия риболов. Има обаче социални елементи, економически елементи, които не трябва да се пропускат. Ако искаме да постигнем добро равновесие, трябва добре да си сътрудничим с учените и с представителите на промишлеността. Съгласна съм, че трябва да се работи и с един подход, основан на екосистемата. Необходим ни е нов модел на съвместна експертиза, коя, който да събира опита на учените и на промишлеността. Такъв опит вече е натрупан на някои регионални равнища. Именно за това трябва да се работи и с натрупването на такива данни, и то по един редовен принцип, за да се доизгради а, доверието в промишлеността. Също времено трябва да се работи и по научни инициативи. Някои от тях се подкрепят на регионално или местно равнище. Ето, например, в моя избирателен район на самите риболовни кораби се изпращат е, изследователи. Много от добрите практики всъщност идват от самия е, отрасъл, от самите рибари, е, защото самите те са въвеждали практики, за да съхраняват рибните запаси. Що се отнася до изхвърлянето на улова, не трябва да се налага забрана моментално. Тя трябва да се въведе постепенно. В крайна сметка има множество причини, поради които се изхвърля риба зад борда. Това изхвърляне действа по различен начин на различните видове и трябва да се въведе забраната постепенно и в връзка с конкретни видове. Трябва да се има предвид и качеството на улова и е, възможността да сме по-гъвкави по отношение на критерия за размера на корабите. Много често се сортира на лодката, иначе трябва да се сортира на сушата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги от цяла Европа. Ето сега е моментът да откликнем на очакванията на всички европейски граждани за реформа. Европейските граждани искат здраво море, а не едно празно море, натъпкано с медузи поради обедняването на морската екосистема. Трябва да възстановим екосистемите, трябва да възстановим запасите, само така ще възстановим екосистемите. Защо? Защото в момента се, повече от 60% от рибата потребявана в Европа всъщност се внася от чужбина, а пък европейските кораби ловят риба навсякъде по света. Много по-устойчиво може да се действа. Ако имам, искаме економически устойчива е, промишленост, трябва да възстановим запасите. Трябва да възстановим именно европейските рибни запаси, за да постигнем тези три цели. И именно за тези цели трябва до 2015 година да успеем да въведем максималният устойчив добив. Много от вас казват, това не е възможно да стане до 2015. Нищо подобно. Възможно е, защото може да се работи с FMSY. Още утре става дума за максимален устойчив добив, основан на смъртността на рибата. Т.е. говорим за смъртността на рибата като основния принцип за изчисление, а не а, биомасата. Впоследствие може да се премине към биомасата. И така, първоначалният вариант на този критерий може да се въведе още утре. Така ще гарантираме на европейските граждани едно добро, запазено море за бъдещите поколения. Благодаря много. Госпожа Кастилиони от Италианския сенат има думата. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Нека първо да кажа следното. Не можем да говорим за устойчивост и за околната среда, ако същевременно не проявяваме уважение и към рибарите. Уважението към околната среда е свързано с уважението към рибарите. Те си изкарват хляба, хранят си семействата и ние сме напълно против системата на прехвърляемите концесии, защото в Средиземноморието тя просто е неприложима. За да може даден кораб да получи дадена квота, трябва да а, бъде определено точно какво прави този кораб. Има много малки флоти. Затова всъщност тези концесии са слабата брънка в тази политика – в ново предложената реформа на политиката за риболова. Държавите членки трябва да имат възможност за решение на място, вземайки предвид околната среда и социално-економическите аспекти, защото заедостта в рибарството спада и това води до тежки последици за рибарите и техните семейства. Освен това, що се отнася е, до изхвърлянето на улов, то е свързано с управлението на риболова. Европейските фондове трябва да бъдат използвани, за да се финансира временното затваряне на някои работ... риболовни предприятия. Господин Габриеле от Кипър. Благодаря, господин председател. подкрепата за дребните рибари е много важна за Кипър. За да постигнем целите на общата политика за риболова, е много важно да поемем дългосрочни ангажименти и да има подкрепа. Всичко това трябва да стане и на ниво Европейски съюз, и на ниво държави, членки. Дългосрочните ангажименти са много важни. Същевременно не трябва да забравяме и рибарите, живещи извън Европейския съюз. Господин Галахър, Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Не искам да отнемам твърде много време. Има много въпроси, има много малко време. Е, обаче искам да използвам тази възможност да задам няколко въпроса на комисаря въпроси, които може би могат да получат отговора си и по-късно. Изглежда, че има загуба на работни места, която просто не може да се избегне. Но нека да не забравяме, че можем да помислим как да помогнем на онези, които губят работата си. И Ирландия е напълно против прехвърляемите квоти. Тук говорим за национални ресурси и не може те просто и тъй да се продават или да се дават на 15 годишен лизинг. 15 години са от тук за винаги. И така, как ще гарантираме защитата на екипажите на корабите? Ние в Ирландия страдаме от извеждането на кораби от експлоатация. Много рибари пострадаха от това и по никакъв начин не им се отблагодаряваме за това, че цял живот са работили на тези кораби. Има много малки пристанища в Ирландия, които западат, тъй като запада риболова. И така, може би това е въпрос към Аленка Дек. Но не смятам, че един малък процент от риболова за извинете, от фонда за риболова трябва да бъде заделен специално за тези малки пристанища. Тези пристанища нямат шанс да оцелеят. мисля, че трябва да им помогнем. И накрая, мисля, че всички прекалено много се въздържаме тюлените непрекъснато нарушават рибните ни запаси. 40 паунда риба изяжда един тюлен на ден. Ужасяващо е! А после се безпокоите, че се изхвърля риба в морето. Помислете си, тюлените са си напаст. Благодаря, господин Галахър. Господин Фитстрокен има думата. Благодаря много. Бих искал да благодаря на госпожа Даманаки и госпожа Радост за това, че бяха изключително открити и честни. В фламандския парламент подкрепяме устойчивия риболов и смятаме, че трябва да има възможности и за изключение, разбира се, спазвайки основните принципи на общата сълскостопанска политика. Първо, по отношение на срока 2015 година. Няма достатъчно научни доказателства. Трябва да се натрупа повече научна информация. За тази цел трябва да имаме по-ясна представа за количеството риба, която се лови. Трябва да се намали и изхвърления улов. С системата на квотите трябва да се засегнат по някакъв начин и смесените рибарски предприятия. В Белгия тази система е много трудна за въвеждане и поддържане. Не сме съгласни и с прехвърляемите концесии. Не смятаме, че това е начинът да се справим с свръхкапацитета на риболовния флот. Така само се увеличават цените за износа и се осложняват нещата за новосъздадените предприятия. И какво ще стане? Тези концесии в крайна сметка ще се концентрират – само в няколко могъщи предприятия. Тук в Белгия флотът ни е малък. Смятам, че ако се прилагат различни правила, това няма да доведе до опростяване. И трябва да създадем равнопоставеност, но това е невъзможно, ако имаме различни правила. И именно заради това трябва да вземем предвид и външното измерение на общата политика в областта на риболова. Благодаря. Госпожа Волф от, Волф от Бундестага. Благодаря много, господин председател. Благодаря на госпожа Родост за изготвения от нея работен документ, с който до голяма степен съм съгласна, особено що се отнася до намаляването на свръхкапацитета и до предложението за прехвърляемите концесии за риболов. Що се отнася до изхвърляния улов, подходът не трябва да се основава на разделение по биологичен вид, а трябва да се взема предвид по-скоро състоянието на конкретния риболовен район. Също така трябва да имаме предвид, в конкрет, че в конкретни региони има конкретни видове, които имат има голяма вероятност да оцелеят след повторно изхвърляне в морето. Това, например, въжи за някои видове риби в Северно море. Също така, квотите засягат и е, риби, които често се хващат е, заедно. И е, се засягат запаси на треска и на камб... камбала, така че мисля, че е, трябва да се вземе всичко това предвид, както и дребните предприятия. Трябва да се види кой с какви такъми ловува и с какви устройства. Що се отнася до регионализацията, да, няма как да се приложи една и съща система абсолютно навсякъде. Очакваме конструктивно да си сътрудничим за в бъдеще. Благодаря господин Кадек от Европейския парламент. Благодаря. Господин председателю, е, драга колега Урике, съжалявам за колегата от Бундесрата, но е, не съм съгласен за е, противопоставимостта на прехвърлимите концесии. Защо? Защото според мен тук ще се стигне до една монетаризация придаване на парична форма на правата и е, пазарът ще решава. А всъщност сме стигнали до днешното положение заради пазара. Е, това ще означава огромна концентрация и ще се стигне до злоупотреба с господстващо положение. Това противоречи на договора и на принципите на единия пазар. Е, тази концентрация на права ще намали драстично броя на корабите, на риболовните съдове нашите морета ще се е, превърнат е, в е, пустини и ще се стигне до неблагоприятни последици. Госпожа Манаки ни казва, има гаранции. Обаче гаранциите, които предлага комисията, противоречат на договора. Във всички случаи на изискванията на вътрешния пазар. Затова, според мен, тези а, а, прехвърлими концесии, може би а, не съм ви разбрал правилно, не трябва да се подкрепят. Аз разбрах, че вие ги подкрепяте, одобрявате ги. Също така трябва да се мисли за е, обновяването на флота. Е, средният тонаж е 27 тона. И е, имахме е, неприятности е, по е, някои от нашите брегове е, с е, част от тези кораби. Не става дума за това да не се ловува повече. Става дума за това да се ловува по-добре, с по-сигурни кораби и с е, е по-селективни уреди. Е, след като няма риба, е, няма да има рибари. Първо трябва да се запази ресурсът. Това за мен е първостепено. като така се запази и поминъкът в нашите е, крайбрежни райони. Много са щедри целите и всички трябва да се обединим около тях. Сега казва се, че не трябва да се продават младите екземпляри. Ако не се модернизира флота, нищо не може да се направи за това младите екземпляри да не се ловят. Това искам да добавя като идея в дискусията. Да Ирланда. Благодаря зададената ми дума, господин председател. Няколко въпроса само към панела. Ирландия фундаментално е против а, прехвърляемите риболовни концесии защото публичната собственост върху концесиите ще влезе в конфликт с частната собственост и това няма да доведе до нищо добро за съдбата на риболовните флот плотове. Няма да има обаче никакви защити, няма да има въпроси, по които а, да се а, намират отговор във връзка с капацитета. Него, това, че може да се мине през свръхкапацитет, но да се стигне до а, а, минимум капацитет. Така че това едва ли е идеята за устойчив а, риболов и рибарство. Броя на рибарските кораби, ако се намали, може да се окаже така, че като мощност и размер, другите, които остават, макар и по-малко на брой, ще се, ще се увеличат, ще нараснат. Трябва да бъде оставено на всяка държава членка да решава за концесиите, и ние сме с много твърда позиция по този въпрос. Съгласни сме от друга страна за това, че трябва да се постигнат целите, обаче не и с времевото разпределение, по-точно с крайния срок, който е поставен от комисаря. По отношение на изхвърлянията на улов – Съгласни сме за това, но то е много трудно да бъде контролирано и постигано. В смесените а, рибарски зони нещата наистина стоят много различно и е трудно да се осъществи контрол и оттам намаляване на изх... количеството изхвърлен улов. А сега госпожа Токини господин Токени от Литва. Благодаря много. Това е много важна дискусия, защото много противоречиви мнения бяха изказани тук. Може би е правилно да има реформа, но си мисля, че подбора на времето не е много подходящ ние трябва да спазваме а, определени времеви граници и в същото време трябва да предвидим и евентуални забавяния. Целите е добре да бъдат постигнати, обаче е хубаво да има известна гъвкавост по отношение на разпределението. за да няма губещи страни, държави имам предвид. Може една държава да не използва своя своите а, квоти, но трябва да може да се възползва от това. Защото ако се прехвърлят а, а, квотите, тогава ще се получи следния негативен ефект. Тези, които са с по-слаби риболовни флотове, ще станат още по-слаби и обратното. А все пак целта е постигане на добри, по-добри економически резултати. Нека да не вземаме с други думи решение твърде прибързано, защото трябва да обмислим а, начина по който да отделим фондове за осъществяване на реформата, а фондовете няма да са налични преди 2014 година. Благодаря, господин председател. Никой не е против а, запазването на живота в а, моретата и океаните за да има най-малкото какво да ловим. Но какви методи ще използваме? А, госпожа комисара говори а, за начини за устойчив а, улов и начин на а, ловене, но много други неща се изискват освен това. Да, благодаря, доктор Касан от Бундестага. Благодаря за доклада. Наистина, реформата е необходима. Проблемите съществуват, квотите а, са нещо, което предизвиква проблеми, но ако привнесем прехвърляемост на риболовните концесии, какво ще стане, каква степен на устойчивост ще можем да запазим. Особено ако се осъществат наднационални трансфери. Да кажем, аз съм от Шлезвик Холштайн и имаме а, две зони, които са от изключително решително значение за нашия риболов. Но какво ще стане, ако а, се реши, че свръхкапацитета трябва да бъде унищожен и тогава рибарите няма да имат кой знае колко много източници за прехрана. Ето защо си мисля, че трябва да имаме по-скоро регионална политика по всички, за всички сектори, а не само за рибарството. Защото не всичко се основава на рибата и рибните запаси. Много голяма, е, до много голяма степен ние се оповаваме на хората, които се занимават с е, рибарство. Освен това, ние смятаме, е, че а, квотите и концесиите ще бъдат а, основани а, на флот, флотове, а не на видове риби. Представителя на Френския парламент. Благодаря, господин председателю. Бъдещето на общата риболовна политика се подчинява на целта на максималния устойчив добив. Франция споделя тази цел, но не към 2015, а към 2020 година. И тази цел трябва да бъде дефинирана според риболовните райони с цел запазване на запасите. Трябва да бъде запазено и съществуването на научно-техническия комитет, който има важна роля в изследване и така анализ на научните изследвания. Това ще позволи данните да се събират надежно, да има доверие в тях. Трябва също така да имаме предвид социалните последици и привличането на младите. Трябва да се привлече също на помощи политиката за защита на конкуренцията, за да могат да се елиминират разликите в заплащането между отделните страни. в някои случаи свръхуловът се дължи на твърде малки квоти и на други причини. що се отнася до а, прехвърлимите концесии, ние сме много, много силно против, защото това отваря вратата към спекулациите, това означава да се съсипе, да бъдат доведени до разорение всички а, е, рибари, които не се занимават е, с промишлен риболов. А, е, ние би трябвало да запазим производителите чрез прозрачност и справедливост. По отношение на тонажи на бъдещите кораби, трябва да се има предвид, че не само то има значение, трябва да се подобрят условията, на труд, трябва да се е, третират правилно свръхоловените количества. Е, би трябвало да има и регионален подход според Франция най-сетне общата е, организация на пазарите и нейните е, реформи трябва да се дадат е, права на производителите, трябва да станат по-гъвкави организациите е, на производители и трябва да е по-лесен достъпът им до пазара. Необходимо е да се спазват екологичните и социалните изисквания и също така да се намали незаконният внос и вносът на ефтина незаконно уловена риба от трети страни. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Родост. Бихме искали да подкрепим този постепен, постепенен подход, който се предлага по отношение на максимални устойчив улов – а, когато това не звучи като ултиматум, а, е добре, защото може постепенно да се реализира реформата. Пелагичните, пелагичните извинете, видове в Балтийско о, о, море а до 2015 година трябва а, да бъдат устойчиви. И ние смятаме, че трябва да помислим отново за забраната на изхвърлянията и също да помислим за стандартите в хранителната промишленост, за да сме сигурни, че а, настоящият улов не се използва за нехранителни цели. По отношение забраната на изхвърлянията, ние трябва да направим необходимото, а, за да могат а, властите да проследяват евентуалните изхвърляния на улов. А, говорихме а, за камерите, които да се инсталират на риболовните кораби. Да, ние сме готови да се включим в общата политика по рибарството, но а, искаме да бъде прави, правено всичко постепенно. От Бундестага. Да, благодаря ви госпожо Родост, за вашия доклад. За повечето неща съм съгласна с вас. Чудесна идея по отношение това да бъде поетапно съществена забраната за изхвърляне на улова. А, степента или процента на оцеляване на а, рибите ще се подобри. За по-дребните риби, които биват уловени, не трябва да бъдат използвани за друго, освен за храна. А, ако, ако бъдат разтоварени на сушата тези количества от улова, който иначе ще бъде изхвърлен в морето. А, говори се за капацитета на националните риболовни флотове. Не трябва ли да, да се въведат задължителни мерки а, по отношение а, намаляването на този а, свръхкапацитет, вместо да се прилагат изискванията за нарязване на корабите за скраб по един, едни и същи а, изисквания, но при различни условия за различните страни. А по отношение на ОДО, да, а, въпреки а, това може да има свръхкапацитет. Един а, сектор не засегнахте, а именно а, факултативния характер на създаването на национални а, а, власти а, по рибарството. Това трябва да бъде задължително, според нас. Благодаря. Господин Фидалго от Испанския сенат, първо искам да поздравя а, инициаторите на тази сесия. За нас в Испания и в Галиция най-вече тази реформа е изключително важна. Може би ще повторя неща, а, а, които вече се казаха, но устойчивостта на рибарството е нещо много важно защото голяма част от нашето общество живее благодарение на рибарството. Но за да има устойчиво рибарство, трябва да има рибни запаси и в същото а, време трябва да не забравяме, че трябва да има и население, което да се занимава с това. Тоест, трябва да осъществим и диверсификация на а, препитанието а, с други занимания. Незабавната а, биологична сигурност на застрашените рибни видове трябва да бъде направено и осигурено. Разбира се, не трябва насляпо да се прилагат някакви общи, като че ли ставащи на всички мерки. Не. Трябва да се даде възможност стъпка по стъпка да се осъществяват всички тези елементи от реформата, за да могат да се адаптират местните организации, общности, за да можем да осигурим обаче конкурентоспособността и развитието на а, рибарските организации и на целия сектор е да не се прилага една и съща мярка по абсолютно еднакъв начин за всички. А, а, риболова а в а, дълбоководните райони, ловенето на крабове и а, а, на черупчести също е а, много важно да бъде регулирано. А сега от Бундестага. Господин председател, колеги, предишните оратори от Бундестага и Бундесрата вече а, засегнаха поредица от въпроси. Аз нямам как, кой знае колко още да добавя но имам един коментар. До тук документите на комисията ни бяха представени, но хората, които стоят зад мен, бяха озадачени по отношение на това, което а, предлага комисията – хората като, вече са на мнение, че а, никой не си а, извлича полките и не се а, променя. А, радваме се, че госпожа Родост а, пое тази инициатива, а, защото тя винаги е много добър професионалист в своя подход при подготвяне на такива доклади. Тя отразява и познава реалната ситуация и за това искам да апелирам към всички колеги да се обърнат към госпожа Родост и да и разкажат а, спецификата на а, сектора в техните страни. Благодаря. Последен ще бъде господин Гардинет от Обединеното кралство. Ако трябва да успеят предложенията на комисията, трябва екологосообразен подход да използваме. Колеги, ние не трябва да забравяме за економическите аспекти. Дребните рибари не трябва да изчезнат, както се каза и от колеги от Польша и Ирландия. Те обаче изчезват преди 150 а, години в Великобритания рибарския флот е нямал. Няма, а, са нямали а, двигатели, няма ли са GPS и обаче са ловели 13 пъти повече риба, отколкото сега, въпреки модернизираният а, риболовен флот. Просто защото а, ние пренебрегнахме екологосъобразния подход. Рибата няма паспорти, както ни припомни госпожа Родост. Ето защо трябва да разглеждаме екосистемите като цяло, а не само национални забрани или квоти. А, приветствам Франция и Испания на, а, и тяхната съвместна работа в Бискайския залив. До 2015 година ние а, трябва да, във... да приведем а, а, забраната за изхвърляне на улва, но по флот, флотове, а не по а, рибни видове. Това обаче е много важно и във връзка с регионализацията, с а, създаването на подходящи мрежи за управление на рибарството. максимални устойчив улов, иска добре развита наука. Добре развитата наука има нужда от възможност да събере колкото се може по-пълни данни. Това означава екологосъобразно регионално управление, което да бъде подпомагано от комисията. Благодаря. Това изчерпва въпросите. А сега ще дам думата на госпожа Родос, за да се опита да обобщи, защото доста от въпросите бяха в една и съща сфера. Благодаря много, господин председателю. Искам да благодаря на всички колеги, и то най-топло. Те е, дадоха много интересни идеи, надлежно си ги отбелязах е, и е, ще е, ги включа в по-нататъчната си работа. Накратко ще се спра на списъка, който си направих. Може би ще повторя някои неща. Колегата от Австрийския парламент, много ви благодаря. Е, за това, че е, дадохте идея за обогатяване на предложение 18. Е, аз си отбелязах какво казахте, но моля, изпрате го, те го в писмена форма. Колегата от Испания каза, че може максимален устойчив добив да се постигне на база смъртност при риболова към 2015 година. Точно така е, съгласна съм и за това така съм го затова така съм го и предвидила. Естествено, че трябва реформата да бъде реалистична. По прехвърлимите концесии моля да погледнете предложение 18-19 в моя работен документ. Там пояснявам, че концесиите трябва да бъдат въведени само когато една държава членка не желае да намали свръхкапацитета, който е доказан. Значи, ако има свръхкапацитет, би трябвало при нежелание на държавата членка този свръхкапацитет да бъде урязан по някакъв начин. Това до сега не е ставало. Е, моля да прочетете всичките ми предложения, но е, помнете, че това е червената нишка. Е, прехвърлимите концесии ще се въвеждат само ако една държава членка не желае да намали свръхкапацитета по друг начин и тогава концесиите са задължителни. Колегата от Франция даде предложение за запазване на комитета, научно-техническия комитет, защото той осигурява нашата връзка с науката, но ако погледнете какво е ставало в миналото, ще видите, твърдите, че е имало разминавания между това, което казват рибарите и това, което казват учените. Е, учените са склонни да вярват, че рибарите не знаят достатъчно. И е, за това е, пък рибарите на свой ред смятат, че учените си нямат представа, що е то риболов. Е, и двете страни са прави до някъде, но трябва да ги обединим, да ги накараме да седнат на една маса. И е, нашият парламент трябва да се занимае с този въпрос, защото ние спешно се нуждаем от данни. Изхвърлянето на улова трябва да не се допуска. Мнозина от вас казаха това, изразиха съгласие с мен. Е, идеята на Франция бе прекрасна и аз с удоволствие ще я анализирам. На всеки случай изхвърлянето трябва по някакъв начин да се мери, да се оценява. Колегата, който се изказа последен от Великобритания, ясно заяви, че ако не разполагаме с данни, нищо не можем да направим. Нуждаем се от по-добри системи за събиране на данни, за да можем да избягваме, да не допускаме изхвърлянето на улов. Колегата от Италия, всъщност Двама колеги от Италия се изказаха и заявиха, че трябва повече да зачитаме рибарите. Да, но нека ясно заявя. Можем да проявяваме е, всевъзможен респект към рибарите, но ако водата е, не гъмжи от риба, респектът няма да помогне. Затова трябва да направим така, че рибарите да е, ловят рибата така, че да има прехрана и за техните деца, и за техните внуци. През последните месеци ние просто дискутираме с учените, с специалистите, за да направим проект на една смислена система. Сега, когато прехвърлимите концесии не са, е, не са възможни, е, някои италиански е, колеги казаха, има такива случаи, в които концесиите не са възможни. има проблем с квотите в Средиземноморието и за това трябва да намерим нов подход. Тогава не трябва да се допускат концесии. Аз казах в. Водните си думи, че за Средиземноморието и Черно море се нуждаем от специална глава. В групата на социалистите аз помолих колегите от средиземноморските и черноморските страни да седнат заедно и да нахвърлят идеи е, за древномащабния риболов, както каза госпожа комисарят и както казаха някои колеги от Италия, нуждаем се от определение, което не се изчерпва само с 12 метра дължина на риболовния съд. Това е погрешна дефиниция. Възможно е и по-малък съд да има много мощен двигател и много съвремени риболовни уреди, които позволяват да ловува в много по-големи мащаби. Значи, нуждаем се от това да следим улова и големината на предприятието. Колегите от Фландрия казаха, че трябва да се направи максимални устойчив добив задължителен към 2015 година. Съгласна съм, но сме длъжни да следим научните резултати и да знаем кое къде е възможно. Погледнете предложение 19 в моя работен документ. Мисля, че там ще видите, че мислим на една вълна. Благодаря за подкрепата, за дефиницията на древномащабния риболов. Да, трябва да я преразгледаме. Не зная дали моите идеи ще бъдат и окончателните идеи, но ви каня да дадете своя принос. Пак казвам, 12-те метра дължина не са достатъчни като критерии. Нуждаем се и от други критерии. Колегите от Ирландия се изказаха против системата на прехвърлими концесии. Моля да имате предвид, че е необходимо да се справим с страните, в които съществува свръхкапацитет. В залата е госпожа Фрага и когато писа своя доклад, тя а, каза нещо, което винаги помня. Госпожа Фрага е институция в рамките на нашия парламент. Тя а, мисля, че откакто е в Европейския парламент, а това са доста години, все работи по риболова. Тя каза, че нито една страна не е подготвена а, да се справи с свръхкапацитета. Мисля, че това е достатъчен сигнал за вас да а, проследите а, къде има свръхкапацитет. Трябва да бъдем честни. Трябва да си дадем сметка, че свръхкапацитет съществува, иначе няма смисъл да седим тук, по-добре да правим нещо друго. На колегите от Ирландия, които се противопоставиха на концесиите, те казаха, че се притесняват от възможността с концесиите да се търгува. В моя работен документ ясно е подчертано, а така сме говорили в рамките на нашата комисия, че една прехвърлимост на концесиите ще се осъществява само в, на територията на една държава членка. Така че ще се вземат предвид размерите на риболовните райони и съответно ще се направи необходимата организация. Не бих искала да посетя а, една а, държава, която до там е обедняла, че няма никаква риба и а, поради а, това никакви туристи не може да привлече, а, които да дойдат и да гледат рибите в нейните води. А, значи, а, концесиите няма да излизат извън националните граници. Разбирам обаче, че е необходимо малко усилие да се контролира това. сега по никакъв начин няма да впиша в доклада си това, от което се опасява колегата от Франция. Колегата от Литва, вие предлагате друго решение за 2015 година за срока. Знаем от учените и от всички държави членки, че а, е, максимален достойчив а, е, улов, а, е, добив може да се а, постигне на база смъртност а, към 2015 година. В това сме убедени, защото всички са ни го казали. Сега на колегата от Холандия бих казал, Ла, кой може да види какво има във водата? Ми, вижте, рибарите и учените заедно могат да ни кажат това. И всъщност ние можем да се подготвим а, добре, за да а, имаме една представа за това каква риба плува в нашите води и с какви запаси разполагаме. За прехвърлимите квоти също изразихте, а, а, така, зададохте въпрос. Да, прави сте, но, както казах, за концесиите и прехвърлимите квоти те ще въжат само в една държава членка. А, Амбициозни са целите за, като за реформа, е, но съм съгласна, е, че Европейския парламент е на едно мнение, че имаме три фонда. Е, Земеделският фонд, фонда за риболов и фонда за кохезия, за сближаването, които ще бъдат подведени в една линия и ще бъдат координирани, така че да е ясно откъде за какво се харчи. Трябва да помислим също за преквалификация, придобиване на нови умения. И трябва, ако някъде риболовът западне или няма друга възможност, освен той да западне или да бъде ограничен, да дадем възможност на рибарите да разполагат и с альтернативно занимание. Мисля, че към 2015 трябва да въведе максимални устойчив добив на база смъртност при риболова постъпателно. И, и мисля, че през следващите няколко месеца ще е, събера необходимите данни, с които да подплатя своя проект. Хората е, казаха, че контрола е прекалено стриктен. Ние ами, трябва да внимаваме. Миналото ни е научило, че всъщност е, някои страни не е имало надлежен контрол върху риболовната дейност. И за да можем да продължим а, а, ако продължат така контролните механизми да съществуват, това ще означава, че е, ние в парламента можем да си говорим каквото си щем, но хората имат достатъчно въображение, за да заобиколят всеки контролен механизъм. трябва да има контрол, той ще помогне на почтените рибари. За щастие при нас те са мнозинство. Що се отнася до а, рибите а, млади екземпляри, не мога да кажа нищо окончателно по този въпрос. Това, което казваме в момента е, че младите екземпляри, когато а, се уловят, по някакъв начин рибарите трябва да бъдат санкционирани. Ще е, мислим допълнително по въпроса, но аз съм склонна да се доверя и на рибарите, защото те са се научили, че не могат да ловят сега рибата, която подлежи на улов в бъдеще. И тук и регионалните специфики трябва да се вземат предвид, що се отнася до административната тежест. Имайте предвид, че ние не я обсъждаме. Не обсъждаме тежестите, не обсъждаме таксите. Що се отнася до Галисия, да, не, след дълго ще имам посещение там. Надявам се, че ще можем да се срещнем и да поговорим за елемента социална справедливост в реформата. Тук в фонда за рибарство има средства, има средства и по други линии. Трябва да намерим една работеща система просто не трябва да се вторачваме в принципа на предпазливост, но разбира се, тук трябва много да помислим как да съчетаем предпазливостта с останалите елементи. Трябва да правим разлика между промишления риболов и риболова по крайбрежието, който не е с промишлени мащаби. Мисля, че трябва много сериозно да помислим по този въпрос. Благодаря ви за вашите изключително полезни коментари. Вие зная, че изхождате от интересите на германските асоциации на рибарите. Ако вие бяхте толкова благосклонни към мен, значи аз мога да напиша всичко в своя доклад. Благодаря ви. Трябва да ускорим скоростта. Пак закъсняваме, както обикновенно. 10 минути на господин Стивенсън за презентацията му. Благодаря. Уважаеми членове на, на европейските парламенти, моля ви, а, да отбележите факта, че има 214 хиляди 214 а, организации а, за, а, на производителите само в Обединеното кралство, което обаче е нещо а, в а, областта на рибарството, но това е нещо, което много помага за по, за намиране на по-добри решения в управлението. Транснационалните а, организации на производителите също ще могат да допринесат много а, за спазването на всички правила в а, сектора на рибарството. По този начин а, компаниите, които се занимават с, в този сектор с производство, ще могат да станат по-конкурентно способни и така да помогнат за постигането на целите на стратегия 2020. А, госпожа Родос каза, че а, разумната регионализация, разумно проведената регионализация ще допринесе и за увеличаване на конкурентоспособността. Държавите членки обаче са тези, които ще могат да подберат сред пакета от мерки онези, които са най-подходящи за техните конкретни условия. Разбира се, за управлението на прехвърляемите а, а, квоти най-важното е да се да се урегулира най-подходящия като продължителност период от време защото този, който предлага комисията е неподходящ поне според нашите специалисти. Не трябва да позволим да стане да станат някои от нашите решения във връзка с организациите на производителите контрапроизводителни. Например, премахването на прилова – е нещо, а, което може да доведе а, до а, разваляне на една хубава а, традиция, а именно по отношение на предоставянето на такъв а, прилов а, на чрез мрежите на организации организации, които се занимават с благотворителност и други. И така, финансовата помощ, финансовата подкрепа на фонда по рибарство би трябвало да се използва за подпомагане на по-доброто реализиране на улова като цяло във вид на а, преработени продукти. Освен това, трябва да можем да използваме повече съвременните постижения, като например създаването на, т.е. свързването на електронните системи на рибните борси в а, държавите членки, за да може по този начин да се използва по най-добрия способ а, улова по време на множеството дискусии, които съм провеждал а, във връзка с предложението на комисията, а, беше изразено а, съгласие а, всяко, а, е, всеки един опит а, за влияене върху пазарите. 45 милиона евро а, за замразяване на а, улва е а, нещо, което е добро, но може да доведе до диспропорции, до дебалансиране на пазара. А, едни организации на производителите ще се възползват, а други ще загубят. Смятаме, че една интервенция на механизма за определяне на минималните или осигуряване на минималните цени може би ще, е, ще трябва да се обмисли още по-добре. По отношение на етикетирането предоставяне на ясна и лесна за разбиране информация на потребителите е изключително важно – за да можем а, да а, премахне всякаквите видове екоетикети, които се появяваха по най-различни, в най-различни етапи, а, за да и да създадем само един а, начин, който да а, а, сложи летвата да, на по-високо, да вдигне летвата на още по-високо, за да можем да осигурим още по-добро качество на храните. Качеството трябва да бъде ключовият фактор в етикетирането контролиране в е, информацията при етикетите трябва да се включват много неща, като екологосъобразност, здравословност на, на преработката на морските продукти и така нататък. Трябва да има информация дали даден продукт е бил замразяван и след това размразяван, преди да бъде преработен. Тоест, трябва да се осигури всичко, което е необходимо за пълната проследяемост на всеки продукт, всеки рибен продукт с много хора, с които съм се консултирал от сектора, бяха много, а, а, а, бяха много очудени, че статуквото не е отразено в предложенията, особено в преработвателната промишленост, преработвателна за рибите и аквакултурите. Както а, последно да се спра и на аквакултурата. Знаем, че намаляват рибните запаси и в световен мащаб, и в Европейския съюз, включително. Е, а, аквакултурата има огромни възможности за разширяване. Организациите на производителите трябва а, да играят своята много голяма роля в това отношение, но ние трябва да разработим инструментите, които те да използват за целта. Създаването на един консултативен съвет по аквакултурите е, трябва да бъде подкрепено. Трябва а, да има структура, която а, да има своята организация, своя персонал, за да може да се консолидират и регионалните а, съвети в тяхната дейност. Благодаря ви, господин Стивенсън. Нека директно да преминем към а, въпросите и отговорите. А, господин Колмер от Испанския сенат. Благодаря, господин председател. Бих искал съвсем накратко да кажа нещо, за което ще говоря след това в малко повече подробности. Споразумението между Европейския съюз и Папуа Нова Гвинея. Има промени в правилата за происход и има флоти от целия Тихоокеански регион, които а, ловят там. А след това разтоварват в Папуа Нова Гвинея при не особено добри условия. Как ще можем да гарантираме, а, че продуктите, които се произвеждат в трети страни, са произведени в съответствие с нашите изисквания за а, здравословност и а, хигиена. Ако имаме изхвърлен улов в деня, в който се прави и разтоварването, а, е добре, но може да има улов, който трябва да бъде изхвърлен и, и да бъде държан в същото време на, в трюмовете цели три дни преди да се извърши разтоварването. И тогава а, как ще гарантираме безопасността на храните? Госпожо Бен, заповядайте. Благодаря, господин председател. Имам няколко коментара по глава четвърта информация за потребителите. Изключително важно е да има задължителна, задължителен набор от информация за потребителя, за да има и пълна проследяемост на всеки един продукт. Освен това съществува въпроса за замразявана и размразявана след това а, риба преди да бъде обработена – на самите етикети трябва да бъде посочено дали рибата е била преработена от прясно състояние или е била замразявана, след това размразявана и тогава обработвана. Има разум в такива предложения. Освен това е добре а, в, на етикета да се записва научното наименование на рибата. Трябва да се посочва също така и минималният а, разрешен размер на младите екземпляри от даден вид. Трябва да търсим нови решения за това как подрастващите рибни запаси да бъдат спасени и запазени. Мисля, че е добре това да го има в общата организация на пазара. Благодаря, господин председател. Има много представители на парламентите на държавите членки, които говориха за устойчивото дребномащабно рибарство и неговото значимост. а В Галиция е много популярно събирането на миди. но е много важно а за такива сектори в рибарството да се настоява на точното посочване на наименованието на географския регион, откъдето са събрани въпросните морски храни. В член 11, например, може да се допълни а, с текст, който да покаже, че аквакултурите и тяхното сертифициране трябва да бъде а, основано и на посочването на точния географски происход. Географските наименования а, не винаги биват подкрепени от всички а, съдилища или държавни институции. Например, в Испания а, има някои съдилища, които а, го взимат предвид, а други не. Ние трябва като европейци да защитим това, което притежаваме като богатство. А сега а от а, литовският парламент. Потребителят винаги трябва да знае какво консумира. Ето защо информацията трябва да бъде задължителна, но е, известно количество от тази информация трябва да е задължителна. Регламентът оказва, че трябва да има повече информация и никакви изключения. Но аз имам своите съмнения. А ако няма изключения, тогава какво ще правим, ако, да кажем, трябва да се постави е, латинското или научното наименование на вида риба какво ще правим а, в случаите, в които се прави а, се създава продукт с рибно брашно. Тогава как ще определим или ще изпишем всички видове риба, от които е произведено това брашно и съответно продукта? А, да не забравяме, че а, понякога нашите изисквания може да доведат до невероятно увеличаване на административната тежест. господин Гарсия Диес от Испания. Няма да повтаряме въпросите, но ние сме се споразумяли, че искаме а, да направим по-печеливши нашите риболовни флотове. Искам да попитам нашия докладчик дали споделя следното, за да се изб избегне ловенето на подрастващи екземпляри, дали ще помогне изхвърлянето на улова. Когато се окаже при извличане на борда, че има над 25% нежелани видове а, морски а, организми, които са уловени или са а, подрастващи. Ние сме на мнение, че информацията по отношение околната среда трябва да се базира на минималните изисквания, които са а, облечени в а, а, правна форма, и да мислим повече за това как да стане сектора по-печеливш. Ако няма видове риба, които не могат да се а, продават на пазара, то тогава не трябва същите тези, т.е. продукти от същите тези видове, а, но произведени в трети страни, да бъдат вкарвани а, на европейските пазари. Пора την πρόβλεψη για σήμαση των εμπορικών σημάσεων. Три неща, господин председател. Първо по отношение на етикетирането на продуктите на аквакултурите, които се внасят от трети страни. Става дума за необходимостта да се запише страната на происход за последните три месеца на хранене. Има много видове риба, като пангата, например, която се внася от трети страни, където няма каквато и да била информация за това къде и как са произведени тези риби. Освен това, имаме и сериозни проблеми с мидите. Има вносители, които, например, в моята страна, смятат, че мидите са болни, и след това ги връщат или пък ги изхвърлят. Това е доста сериозен проблем за производителите. На трето място. Стратегията, която обсъждаме тук – големи страни, особено в Средиземноморието, като Турция, например, имат големи субсидии за износа, имат и мита, а техните риболовни кораби се надпреварват с нашите. Европейския съюз трябва да направи нещо за това. Не може просто да се допуска тази нелоялна конкуренция – Нашите рибари си губят препитанието заради тази нелоялна конкуренция. А сега нека да премина към третия въпрос. Морската стратегия. Ако искаме устойчиво производство, как може да се постигне това – ако в Европейския съюз има политика, която настоява да се поддържат определени стандарти, а те не се поддържат в други страни. Навсякъде трябва да има едни и същи процедури. Председателя давам думата на господин Стивенсън, за да отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Нека да групирам няколко от отговорите. Много от въпросите бяха свързани с етикетирането. Съвсем наскоро приключихме работата по един е, голям регламент за информацията, която да се предоставя на потребителите. И по време на процедурата на второ четене, е, преговорите бяха изключително трудни. За малко всичко да пропадне, включи, е, точно както стана с регламента за новите храни, който пропадна и след това ни се наложи да се върнем към регламента от 99-та година. Не искахме да изхвърляме всичко, целият плод на тригодишния ни труд и накрая стигнахме до едно поне, до една поне договорка, а именно за смесените хранителни продукти в преработените, консервирани и замразени храни. И така, ако има една пица, с различни места, меса. Производителите казват, че е много трудно да се запише на етикета страната на происход на различните меса, тъй като фабриката сменя продуктите всеки половин час или понякога още по-често и казват, че не е възможно етикетите да отразяват всичко. Затова много хора се обърнаха към мен е, по отношение на нови предложения за етикетиране и отново се сблъскваме със същия проблем. Какво ще правим с продуктите, които съдържат риба от различен происход? Това е ужасно голяма административна тежест за производителите. Някои организации на производителите е, настояха просто да се заличи този въпрос. Тази сутрин много подробно обсъдих въпроса с комисаря. Има някои елементи от етикетирането в доклада за общата организация на пазара, обаче, които според мен са необходими. Особено, що се отнася до екоетикетирането в Европейския съюз. За мен това е много важен въпрос. Обсъдих го с комисаря Даманаки и действително един от най-важните въпроси тук е как да постигнем равнопоставеност между внесените продукти на рибарството и аквакултурата и произведените тук. Много добре знаем, че европейските производители трябва да спазват много строги критерии. И въпреки, че 60% от морските продукти, които консумираме, са внесени от чужбина, не се прилагат същите строги разпоредби за вносните продукти. Разбира се, добре си давам сметка защо господин Папа Джорджио настоява да се предприемат мерки така че някои от тези продукти просто да се спрат и да не влизат в Европейския съюз, ако не отговарят на нашите критерии. Много трудно е обаче да се направи това, без да се нарушават правилата на СТО. Същевременно може да се работи с един доброволен екоетикет. По този начин потребителите ще знаят, че съответният продукт е устойчив, той е продукт на устойчиво производство или устойчив риболов и този екоетикет ще даде на потребителите голямо доверие в продукта. И така ще се окаже, че дори фирми от извън Европейския съюз, които искат да изнасят продукцията си за Европа, ще бъдат насърчени да кандидатстват за този еко-етикет. По същия начин, а по този начин и на тях ще им се наложи да спазват същите стандарти, като тези, които се спазват в Европейския съюз. По отношение на другите елементи на доклада за общата пазарна организация, датата на стоварване на слушате е, спрямо датата на улов. Бе казано от комисията, че датата на улов трябва да е задължителна. Колегите от Галисия бяха изключително полезни. Посетих много места, изготвяйки този доклад. И в Галисия специално ми казаха, че традиционно ловуващите рибари, които излизат сутринта и после вечерта се връщат, е, т.е. връщат се същия ден, а, с прясно ловена риба и я стоварват на сушата точно в същото състояние на, прясно, а, на прясност, а, точно толкова прясна, колкото един тралер, който е държал рибата в лед една седмица. Затова смятате, те, датата на стоварването на сушата трябва да е задължителна за етикетирането, а не датата на улов. Разбира се, за традиционните рибари е по-изгодно да се включи рибата, а, датата на улов, тъй като така това им дава конкурентно предимство. А, всеки би си помислил, че тази риба е само на една седмица, а пък другата е ловена... Извинете, само на един ден, а другата е ловена преди седмица, значи първата е много по-прясна. Но реално това не е така. И така, имаме три различни дати. Първо, датата на замразяване има дата на замразяване, дата на срока на годност, слага се и дата на улов и какво, тогава пък съвсем се объркват потребителите. Решават да си купят замразена риба, виждат, че датата на улова е от преди две години. Съвсем няма да искат да си я купят. Това ще унищожи пазара. Така че много благодаря на всички, които се изказаха по тези въпроси. Нашият колега от Испанския сенат, който напусна залата, повдигна въпроса за споразумението за свободна търговия с Папуа Нова Гвинея. Разбира се, имаме доста проблеми във връзка с тези споразумения, но в Папуа Нова Гвинея по-конкретно господин Кадек спомена, че така ще се даде възможност на традиционните рибари там да подобрят своето положение – в момента, в който подписахме споразумението за свободна търговия, веднага в Папуа Нова Гвинея пристигнаха китайците, вкараха огромна сума пари в гигантска фабрика, вкараха китайски работници и сега се злоупотребяват с споразумението за свободна търговия, а, за да внасят в Европейския съюз – а същевременно споразумението за свободна търговия има за цел да помогне на една бедна държава, а не да облагодетелства една доста добре забогатяваща държава като Китай. Мисля, че с това покрих повечето въпроси. Благодаря много. С това преминаваме към последната част на днешното ни заседание, в което ще обсъдим перспективите за новия фонд за морската среда и риболова. Докладчикът е господин Ален Кадек. Тези от националните парламенти, които са достатъчно смели и мотивирани, е, поздравявам ви. Е, радвам се, е, че сте тук и все още оставате в този късен час, за да осъдим последната тема, предвидена за днес. Вие е, пояснихте е, е как е, ще протече работата. Първо, 24 е, април е, представене на проекта, през ноември приемане в комисията и през януари 2013 година приемане на доклада в пленарно заседание. Това е графикът за нашата работа. Очевидно, че аз се движа след бази, базисния регламент. Припомням обаче, че става дума за 6,7 милиарда евро в общата стратегическа рамка за следващия период в рамките на политиката за сближаване. ...376 милиона евро са там заделени и смятам, че това е огромна част от бюджета. Това ще бъде а, отражение на базовия регламент съвсем естествено, но а, а, имам известни предложения и, и бележки, с които, които мога да споделя с вас. Знайки, че Европейския фонд за риболова служи преди всичко на рибарите – а, той а, не служи за това рибарите да бъдат превърнати в, а, извинете ме, не искам да ги обидя, да бъдат превърнати в продавачи на пица или в хазяи в семейни хотелчета. Не, не, че искам да обидя продавачите на пица и съдържателите на семейни хотели, но фондът за рибарство е, е за това рибарите да продължат да бъдат рибари. Но това минава през запазването на ресурсите. Мисля, че това са двата основни елемента и по тях имаме съгласие. Има някои интересни неща е, мястото, което се отделя в проекта на Комисията на аквакултурите. Е, между другото, забравяме е, да е, кажем, независимо дали да говорим за базовия регламент за финансирането или за общата организация на пазарите, че имаме проекти на комисията от договора от Лисабон. Процедурата, която се прилага е процедура на съвместно приемане на актовете от парламента и от съвета. Значи, те първа предстои да се изработят тези законодателни актове. Комисията е внесла само техните проекти. Сближаването на рибарите и научните работници е нещо много интересно, наред с други интересни въпроси, които се поставиха. Впрочем, в миналото имаше така нареченото Ексо 4, нещо много интересно, което това беше всъщност АКС-4 или ОС-4, сега тя преминава в нова форма. Трябва обаче да се запази подкрепа не само за бившата ОС-4, но и за други подотрасли на риболовния сектор и би трябвало да погледнем към риболова от ъгъла, от гледната точка на развитието и на конкурентоспособността ние нямаме мандат да превръщаме рибарите в нещо друго и да заместваме риболовната дейност с някаква друга. Нашата задача е да запазим риболовната дейност. Трябва да се подпомагат и младите при навлизането им в сектора. Необходимо е, е да се улесни достъпът е, на младите до е, занаята на рибаря, най-вече в крайбрежните райони, да бъдат подпомогнати малките предприятия, да бъде подпомогнато обучението. Освен това, мисля, че има нещо, което абсолютно отсъства от фонда. Това е създаването на механизъм за подпомагане на рибарите, засегнати от време на криза. Комисията в нито един момент в своите проекти не се спира на този въпрос. Извинявам се, че се повтарям, но аз съм много силен привърженик на обновяването на флота, на корабите, на плавателните съдове които са така на доста почетна възраст, голяма част от тях. Всъщност 27 тона средно са нашите кораби, те стават опасни, устаряват, те освен това са не рентабилни, от гледна точка на новите енергийни изисквания, на изискванията за опазване на околната среда. Трябва да направим нов флот, защото иначе след 15 години няма да ни остане нищо друго, освен няколко промишлени кораба риба. Трябва да се е, наблегне на конкурентоспособността на риболовните пристанища, защото е, комисията предлага инвестиции само за третирането на изхвърления улов. Е да, изхвърлянето, е, да, аз съм за това да се борим с него. Там са щедри предложенията, но не можем да се ограничим с това. Не можем просто така от техническа гледна точка да постигнем тази цел. Не можем да я постигнем без усилие. За да се стигне до нулево изхвърляне на улов, трябва да се вложи и другаде. Е, естествено, предложенията на комисията тук малко еволюираха. А, нали, вече а, в миналото са останали идеите, че можем от днес за утре да забраним а, изхвърлянето, без да влагаме допълнителни инвестиции. Е, трябва да има и подпомагане на съхранението. Е, това ще позволи да се регулира до някъде цените на пазара. И освен това, в е, фонда по никакъв начин не фигурира регионализацията, която ни е толкова при сърце. Тук сред нас е докладчика по Зелената книга. А, припомням, че в, зал, в Зелената книга беше записано, че ние се стремим категорично към регионализация. Никой не е против този принцип, но той във фонда не е отразен. Е, естествено, че тук е, се създават известни юридически проблеми. Е, в проектите, които ни се дават, проекта на базов регламент, например, има юридически проблеми от гледна точка на съответствието на този проект с изискванията на вътрешния пазар и изискванията на Лисабонския договор. Сега след обед говорим за това необходимо е да се откажем от идеята за прехвърлим риболов, поне така както ни се предлага момента има някои предложения, които представляват стъпка в правилната посока, но е, е необходима допълнителна работа. Това исках да ви кажа е, за Европейския фонд за риболова. В момента зная, че той ще еволюира с оглед еволюцията на базовия регламент. Това е естествено. И е, разбира се, ние ще се съобразим и с измененията, които ще бъдат внесени по основния регламент проекта за основен регламент. Сега съм на ваше разположение да отговоря на въпроси. Благодаря много. А сега преминаваме към въпросите. Първо господин Наудинс от Латвия. Благодаря, господин председател. Господин Кадек, уважаеми колеги, Нямам конкретен въпрос, по-скоро искам да направя един коментар. Става дума за позицията на Латвия по отношение на подкрепата от инструмента за Латвия. Смятам, че е необходимо да се предоставя подкрепа. Това е важно като мярка за модернизиране, за осигуряване на безопасност на корабите, за а, ефективност. Добре е да се подкрепи замяната на двигателите с двигатели, които са много по-енергийно ефективни и по-добри за околната среда. А средствата, които не могат да се използват за тази, да не могат да се използват средствата за тази цел, е против целта на цялото начинание, което е да се увеличи енергийната ефективност и да се намали въздействието върху околната среда. Второ, що се отнася до риболовното усилие трябва да се прави всичко възможно да се постигне по-голяма добавена стойност. На трето място, онези предприятия, които използват много ръчен труд и където оборотът не надхвърля определен праг, трябва да могат да използват същия тип подкрепа като онези предприятия, които попадат в категорията малки и средни. Защото този тип предприятия дават заетост на много местни хора. Е, тези хора живеят в общности, които изцяло зависят от риболовната промишленост. И накрая нека да благодаря на Европейския парламент за това, че организира това събитие. Благодаря. Благодаря. Господин Тискрин. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин Кадек. Когато говорим за Европейския фонд за морската среда и риболова, не трябва да забравяме, че всички тези неща са тясно свързани. Когато говорим за субсидиите, екосистемата трябва да е основната ни гледна позиция. В Швеция отдавна вече сме разбрали, че устойчивостта е екологичната устойчивост е предварително условие за постигане на економическа и социална устойчивост. И именно за това настояваме да се запази срокът 2015 година. Така не се конвертират квоти, а по-скоро се създава основата на благоденствието на риболова за в бъдеще. Създават се възможности и за субсидии за създаването на нови работни места, нещо, което е включено към устойчивостта. Трябва да се намери обаче правилния баланс. Не трябва да си позволяваме да нарушаваме правилата на конкуренцията. Можем освен това да имаме предвид всички останали положителни ефекти а именно защитата на малките населени места по бреговете, защитата на качеството на водата, туризма, риболовния туризъм. Всичко това трябва да се взема предвид, когато се предприемат мерки за промяна на начина по който работи промишлеността. Въобще като цяло е най-добре да имаме една интегрирана политика за морските басейни. Само така ще можем да включим на едно място и околната среда, и риболова, и заедостта, и всичко останало. Всичко това противоречи наказаното от комисията за субсидиите и общата политика в областта на риболова. На практика тези две области са тясно обвързани. Председателят, благодаря. Госпожа Ятова има думата. Благодаря, господин председателю. Господин Кадек, много благодаря за вашето изказване. Мога да ви задам само един въпрос. Разполагате ли с анализа изготвен от комисията или със становищата на държавата членка във връзка с действията на фонда, който в момента съществува? Дейностите по този фонд. Имате ли становища за приоритетите по програмата или по процедурата? кои текстове е, дават резултати, работят добре и кои не. Благодаря много, госпожо Йотова. Господин Гайон Френски сенат има думата. Благодаря, господин председател. От 20 години общата риболовна политика се финансира със специфичен механизъм за този отрасъл. Този инструмент се използва за ориентация в сектора на риболова на времето от 2000 до 2006 година имаше над 4 милиарда евро, но главно се строиха кораби. След това за 2007-2013 година имаше финансиране около 3 милиарда евро. Сега ни говорите, че ще има нов фонд за морските пространства и риболова. Имаме някои питания. Какво ще се финансира с този фонд? Стария механизъм за ориентацията на риболова беше посветен само на риболова, на рибарите и на техните средства за производство. През 2007 година Европейския рибарски фонд премахна помощта за производствените средства и се ориентира към помощ за диверсификация на дейността независимо дали става дума а, за придаване на стойности, трансформация и преработка на продуктите или за туризъм. Но а, явно, че следващия етап ще бъде свързан с проекти за морска дейност и риболов. Това вече е друго. Като гледаме регламента, констатираме, че целите на фонда ще бъде да се стимулира риболова и аквакултурите по конкурентоспособен начин, но същевременно да се допринася за равнопоставено и солидарно развитие на районите и да се разработва обща риболовна политика като допълнение на общата политика за сближаване. Според нас би трябвало да се поемат ангажименти, че частта от бюджета за риболова трябва да бъде най-голямата част от средствата. По отношение на интегрираната морска политика, качеството на околната среда и на водата, разнообразието на фауната и флората, вземат ли се предвид, когато се изчисляват бюджетните разходи? Ако разбираме правилно мотивите за еволюцията, е редно да се запитаме как тази еволюция ще се отрази върху средствата, предвидени специално за риболов. Това са нашите питания. Благодаря. Де Финландия. Господин Миро от Финландия. Благодаря, господин председател. Благодаря, е, господин Кадек. Е, колеги, искам да благодаря на господин Кадек за, успешно за добрата презентация. Има четири неща, които според мен са много важни ежедневно в северната част на Европа. Първо, трябва ни помощ за инвестиции, за нова инфраструктура, за риболовни пристанища и нови съоръжения, особено за стоварване на риба от дребни риболовни кораби. Така ще се намали а, употребеното гориво, защото стоварването ще бъде много по-ефективно. Второ, необходимният пакет за е, стартиране на бизнес за малки риболовни предприятия. Този пакет трябва да е подобен на пакета за аквакултурите в регламента за фонда за морската среда и рибарството много скоро може да пострадат рибните за, на, на рибарите, ако не се подпомогнат младите рибари, тъй като има голямо застаряване. Има защитени видове риба, които се появяват при нас, но всъщност по принцип това не е тяхното място на разпространение. Често обаче те са застрашени от тюлените и от кормораните. И накрая трябва да се вземат предвид и да се вземат предвид и заливите. Благодаря много, господин Мер от Ирландия. Благодаря. Искам да благодаря на господин Кадек за уводните му думи. Във връзка с фонда, съгласен съм с господин Кадек, че е необходимо да се подкрепят рибарите в криза, но това трябва да се разшири и до членовете на екипажа на корабите. И мисля, че трябва да има повече финансиране за средства за безопасност в и съоръжения за безопасност на флотата. И не трябва да забравяме, че има много общности, които са пострадали сериозно от спада на риболова, особено в Северо-Западна Ирландия. И имаме много такива общности, които са загубили една десета от жителите си поради е, спада в риболова. Мисля обаче, че средствата за подпомагането им не трябва да се насочват през професионалните организации в областта на риболова, които се занимават основно с риболова, а по-скоро трябва да отидат към местните общини, за да може общностите да станат устойчиви за бъдеще. Има още депо... въпроси от депутатите, но тъй като времето ни изтича, нека да дам думата на господин Кадек, за да отговори на тези въпроси, а след това ще можем да продължим разговорите навън. Господин Кадек. Благодаря, е, господин председателю. Е, благодаря за това, че е, ми давате време, колкото да се изпие една Кока-Кола. Искам да благодаря на колегата, който каза, че за това да се обвърже нашата дейност с целите на развитието, особено по отношение на не така енергоемниките съдове. Що се отнася до аквакултурите, те са уредени в основния регламент, те са и в фонда отразени. Това вече е уредено, но става дума за отговорна и устойчива аквакултура. Е, не трябва да да вземе пример от е, нашите доста близки съседи, чието аквакултури не са е, е, нито устойчиви, нито екологосъобразни. Близо 70% от рибата, която консумираме, е внос. Затова имаме нужда от риболов, който е отговорен и устойчив. Това е задължително. А, същото се отнася и за аквакултурите. Господин Тесклинг от Швеция, вие припомнихте, че е необходимо да се отразят екологичните изисквания за нас. Това се разбира от само себе си. Екологичните изисквания, биоразнообразието и устойчивостта на риболова са еднакво необходими. Както казвах, няма ли риба, няма и рибари. И за това не бива да се притеснявате, без, е, разбира се, да забравяме социално-економическите последствия. Ние ще а, е, а, е, вземем предвид екологичните изисквания. Може би не са чак толкова а, много работните места, 140 хиляди, но това не са малко хора. Те са и в преработвателната промишленост и другаде. И тези всички параметри са отразени в основни регламенти, съответно като функция от това са отразени в фонда. Господин Тесклинг, не е, е лесно да се намери пресечната равновесна точка. Това е нашата задача. Ако говорим за интегрираната морска политика, интегрираната политика по отношение на морските пространства, да, това каза и колегите. Е, в е, е, фонда съществува не само риболов, но и морска дейност. Тоест, за морската дейност и риболова ще бъдат заедно в един фонд. Не бива едното да се развива за сметка на другото. Необходимо обаче добро равновесие и е, това ще бъде деликатна задача. Бе поставена е, задачата, е, бе поставен въпросът от Илияна дали е направена някаква равносметка за това как функционира до сега фондът. Има един много интересен документ, доклад, отчет на Сметната палата, където се отчитат предимствата, недостатъците, нещата, които добре са станали, които не са станали добре, някои са по-добре от други. Но по отношение е, на е, докладите е, на Сметната палата е необходимо те да бъдат добре четени и препрочитани, защото, както знаете, един доклад на Сметната палата може да се чете по различни начини и често пъти ние априорно си избираме един начин, дори подсъзнателно ние е, сме готови е, предварително да бъдем с някаква настройка е, и да е, четем само за негативните неща, но е, там има и положителни тенденции, които са отразени. Както каза колегата преди малко, вярно е, а пък и аз казах, че е, този фонд за риболова вече ще бъде и за дейността в морето, за морската де, морското дело. Но този фонд няма да бъде само за риболова. И, е, важно е да имаме а, е, така интегриран подход и а, е, помощта за риболова да е помощ именно за риболова, а не да бъде помощ за превръщането на риболова в някаква друга дейност, освен в случаи, когато общностите са били трайно засегнати без възможност за възстановяване. Във всеки случай, бележките, които направихте, драги колега, от Сената, напълно ги споделям и смятам, че би трябвало те да бъдат отразени именно така, както вие ги изразихте в уредбата на фонда. Господин Нилан, който представя, представлява финландския парламент, каза, че е необходима помощ за навлизането на пазара на младите рибари. Споделям това виждане. Ако има увеличение на рибарите, е, ще трябва да има и увеличение на риболовния флот. Това означава обаче да обновим флота и естествено да привлечем нови рибари, защото рибарството е, е едно добро препитание е, освен всичко друго. Затова аз съм напълно за е, подпомагане на влизането на пазара на млади рибари, що се отнася до запазването на ресурсите. Не само човекът е хищник по отношение на рибата. Такива са и тюлените, и кормораните. Да, това са хищни витове. И едини, и другия. Е, господин Глунч, е, колегата, не знам дали все още е тук, е, правилно е, постави въпроса е, за е, това какъв огромен брой риба, количество риба се консумират от тюлените и от е, кормораните. Отдавна се е, говори по този въпрос. Надявам се, че ще намерим решение, тъй като това са наистина големи хищници. Е, господин Прингер, отговорих до някъде, струва ми се, на вашия въпрос. Когато говоря за рибари, аз говоря не само за а, рибарите, които непосредствено ловуват, но и за всички съпътстващи професии. Говоря за рибарите с главно Р, ако мога така да се изразя. И е необходимо а, да а, обезпечим тяхната дейност с условията за безопасност, независимо дали в Средиземноморието или в Балтийско море извършват те улова, трябва да им дадем условия и да модернизираме флота така, че да не е опасна работата им. Е, естествено, тук е, трябва е, да има избирателност на уредите. Това вече е предвидено. Това е добро предложение и трябва да се придържаме към него. Още веднъж Вашите разсъждения и предложения ми бяха много интересни във всички случаи. Благодаря ви за това, че ги изразихте и ще се опитам да ги взема предвид, но ви моля да ги формулирате и в писмена форма, за да мога да бъда улеснен в работата си. Е, сега няма да пи на кока-кола нещо друго, след като до тук стигнахме. Сега сега ще трябва да обявя края на тази изключителна среща. Време е за заключенията. Не искам да отнемам прекалено много време, но има един важен въпрос, а именно участието на националните парламенти. Те много обогатяват нашата дискусия. Много въпроси чухме. Около 60 души се изказаха и беше изключително интересно. Е, Някои от спорните проблеми е, се очертаха недвусмислено е, въпроса за забраната на изхвърлянето, е, прехвърлимите концесии. Съвсем очевидно е, че трябва да зачитаме и рибарите. Има някои съгласия, друга да е разногласие. По по-конкретни въпроси вие поставихте много проблеми, научните изследвания, ефективни организации на производителите, да се стимулира навлизането на млади хора в занаята, но бих обобщил всичко под рубриката устойчивост. Ние всички искаме устойчивост. Да има морета, да има риба искаме а, рибата да продължи да подскача във водата и рибарите да продължават да я ловят. Комисията по въпросите на риболова в Европейския парламент е, трябва да свърши още много работа. Много се радвам, че чух вашите позиции. Е, ще се съобразим с тях. Искам да благодаря на всички, които организираха тази изключителна среща днес. Секретарята на Комисията по риболов, е, комисията за връзка между Европейския парламент и националните парламенти и председателят любезно благодари и на преводачите. Благодаря на всички вас за това, че отделихте време днес да дойдете в Европейския парламент. И сега ви каня да дойдете на първия етаж. ако не обичате Кока-Кола, може би чаша вино, ще ви зарадва. Можем да продължим разговорите и там.